Okay. Yeah, yeah. Do la parola. Do la parola al vice. Давам думата на заместник председателя Парчевовски. Господин председател, дами и господа. Полша беше застигната от страшна трагедия. И знам, че със сигурност сте чули за трагичната самолетна катастрофа в събота. В резултат на катастрофата президентът, първата дама загинаха. Загинаха и, пос... и последният президент в изгнание в Лондон както и повече от 90 висши служители, министри, ръководители на централни ведомства в Полша, представители на духовенството, генерали от полската армия, както и членове на семействата, които са загубили своите близки в е, Катин. Президентът и делегацията са били на път за Катин, където повече 22 000 полски офицери са били брутално избити по заповед на Сталин. Роднините на тези загинали преди 70-те години също загинаха. Трагедията, която се случи на Полша, е страшна. Ние все още сме под нейно въздействие. С ваше позволение ще ви помоля да почетем паметта на загиналите с минута мълчание. Dziękuję bardzo. Grazie. Grazie, Вачевоски. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички вас. Тази трагедия засегна всички ни. Аз бях във Варшава за среща с министри и действително всички сме поразени от нея. Сега да започнем заседанието на комисията. Първо, приемане на дневния ред. Ако няма забележки, дневния ред ще се счита за прият, както ви беше казано миналата седмица. Ще чуем госпожа Ягле, която ще ни представи резултатите с съвета за защитата на животните, използвани за научни цели. След това ще чуем представяне на проучването, прилагане на проверка на състоянието на ОСП. И след това в присъствието на на Чоус ще разгледаме Джордж Лайън. Имаме превод на всички езици. По първа точка думата има госпожа Егле. Благодаря, господин председател, за тази възможност да ви представя накратко актуална информация от резултатите на последния триалог за опитите с животни за научни изследвания. От 18 месеца работим по тази тема. И много се радвам, че след напрегната работа на 7 април След като постигнахме последния компромис през декември, успяхме да постигнем съгласие и по втората част на компромиса на предишнията. Сега ние работим по изпълнителни актове в резултат на влизането в сила на Лисабонския договор. Необходимо беше да постигнем компромис, който да укрепва нашата позиция успяхме да постигнем това. Първо обаче искам да благодаря горещо на всички, които през последните 18 месеца работят по тази тема. Искам да благодаря на служителите от различните е, служби в комисията. Искам да благодаря най-вече на Патрик, и на представителите на всички политически групи за тяхната ползотворна и конструктивна дейност. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Благодаря и на комисията на председателството на шведското и на испанското председателство. Директивата за защита на животни, използвани за научни експерименти, е от 96-та година. Всъщност, нашата цел е да приемем едни и същи рамкови условия, да засилим защита за животните и това да бъде по силата на задължителен режим. Успяхме да разработим система за измерване за а, страданията, изпитвани от животните. Освен това, успихме, успяхме да постигнем съгласие по принципите на предварителното съгласие. Това означава, че не може да се осъществи никой проект, ако не се даде зелена светлина от компетентните органи Разрешението се издава възоснова на етични съображения, възоснова на това дали проектът съответства на нашите изисквания за намаляване на ненужното страдание на животните. Има и възможност за прилагане на принципите с задна дата. Всяка страна трябва да създаде етична комисия, която да излиза със становище в всеки отделен случай. Подкрепят се принципите на взаимно признаване. Броят на животните, които ще се прилагат във всяка процедура, трябва да бъде сведен до минимум. Държавите членки трябва да спазват и други критерии, за защита на животните. а също така и при възпроизводство на животни специално за научни цели. Прилагат се три, три принципа uh, replacing, refining and reducing. Европейският парламент в хода на преговорите, както казах по време на първото четене през 2009 година, каза пределно ясно, че иска да избегне в максимална степен използването на животни в опити. Това е нашата цел, но разбираме, че в сегашната ситуация това не е възможно. Както казах, обсъждаме този въпрос от година и половина в парламента. И успяхме да съчетаем изискванията за защита на животните и за развитието на науката. Достоинството, разбира се, е важно съображение, науката е важно съображение, но то трябва да, се, да бъде съвместимо с защита на животните. Не бива заедно с това да се застрашават и подлагат на опасност стандарта на научните изследвания. Аз смятам, че трябва да се изпрати писмо на Испанското председателство, за да се представи нашето споразумение. Правната служба на парламента вече разгледа обстойно въпросът и ние ще разгледаме предложението много отблизо и много обстойно, за да сме сигурни, че то отговаря на правните и езикови изисквания, които имаме. Новият вариант на доклада след това ще бъде внесен и след това ще може да се обсъди в нашата комисия и тогава ще се представи за второ четене в парламента. Надяваме се, че в рамките на Испанското председателство към края на декември процеса ще приключи. Разбира се, всичко зависи от графикът на отделните стъпки, затова призвавам всички ви да спазвате сроковете. Благодаря. Госпожо Егле, казва председателят, благодарим ви за положените усилия. Сега преминаваме към представенето на проучването. Днешното заседание се предава на живо по интернет ще разгледаме проучването, прилагане на проверката на състоянието на ОСП в държавите членки, по-специално по отношение на новите членове 68 и 69 от регламент 73-2009. Ще приве... искам да приветствам добре дошъл Хелман Пик и Анес де Уилма, които направиха проучването. Веднага давам думата на господин Пиц, за да представи проучването. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Оказвам се Имен Пиц и представям това проекто проучване от името на МЕТИС. Става дума за прилагането на проверката на състоянието в държавите членки и това е по поръчка на Европейския парламент, което пък означава, че ви интересуват подробностите за това как последните промени в политиките всъщност стават практика. Това беше нашето техническо задание. В днешното си представене ще се опитам да резюмирам първо целите на проучването след това ще поясня каква беше предисторията на този регламент, след което ще се занимая с прилагането на регламента на практика. Накрая ще завърша с общи бележки по определените заключения. Заключенията са свързани с прилагането на регламента, там се крият и новите моменти и ще видим какви са новите моменти, които открихме с това проучване. Три основни въпроса се засягат тук. Това са разделените плащания, избиране на модел за плащане и един нов въпрос – националните субсидии. Това е особено интересно за вас, доколкото разбирам, защото има специално упоменаване на членове 68-69 в поръчката за това проучване и явно вие сте се интересували конкретно от това, така че ще се опитаме да удовлетворим любопитството ви. И така започвам с целите на проучването, т.е. какво искахте вие от нас. Първата цел е да се даде една най-обща перспектива за това как ще изглеждат нещата, когато се извърши цялостната проверка на състоянието. Законодателството за тази проверка бе прието преди година, така че като че ли е малко рано, макар че може да се каже, че има признаци и вие явно искахте да разберете какво се случва с прилагането му, особено и в зависимост с това какво се случва по други места. Тоест, водят се преговори за промени дори и днес след обяд. Значи, интересува ви какво се случва с промените, които одобрихте преди 18 месеца. Втората цел беше да се разгледат вариантите, които са предпочели отделните държави членки. Записаното в регламента всъщност представлява един избор от варианти. Държавите членки могат да предприемат независим избор по тези варианти. И ние се опитваме с нашето проучване да разгледаме тези альтернативи, да видим какви предпочитания и от кои държави а, са направени. След това правим анализ на информацията, която получихме. Какъв е нашия метод? Проучвания на документи, както и анкетни карти. Надявам се до няколко седмици да приключат тези неща, но имаме някои празноти а, по един-два въпроса, тъй като не сме запознати с, държ... с намеренията на държавите членки по тези един-два въпроса, така че затова казвам, че има някои празноти. Основното законодателство тук е регламент 73 от 2009 година. Той е свързан с единното плащане на ферма. То е свързано с прилагане на някои от аспектите на проверката на състоянието. Тази проверка е свързана с големи политически решения. Тя отмени огърта, заложи едни млечни квоти и по-голямо модулиране. Но това не е толкова свързано с този регламент, защото този регламент е изключително технически по своя характер и се занимава точно с такива детайли, като несвързаните плащания, избор на система за плащане и националните субсидии, които са част от това единно плащане на ферма или плащане на една ферма. Нека да започна с разделените плащания – в регламента е записан един краен срок 2012 година за край на свързаните плащания. И те, е, разбира се, дават някои изключения. Например, това са изключ... изключения, извинете, за крави с бозащи телета, е, за овци и кози, както и някои плащания, свързани с зеленчуци. Те могат да продължат след този краен срок. Някои от страните прилага това законодателство преди а, да е заложен срок. 87% от пряката помощ вече е разделена. И до 2012 година очакваме тази цифра да бъде 99%. Така че е, процента на разделените от общия ще бъде незначителен. И нещо, което ще кажа малко по-късно, сега съвсем накратичко искам да спомена. Има нови съчетани субсидии, които се въвеждат паралелно. Те не са изключително големи или значими, но когато говорим за разделяне на плащанията, трябва да знаем, че паралелно с този опит те да бъдат разделени, ние сме позволили някои нови съчетани субсидии. И така, по отношение на разделянето, нещата не са много интересни, защото са заложени цели, предполага се, че те ще бъдат постигнати и дори преждевременно, предварително. Член 63 е свързан с този процес на разделяне на плащанията. Той дава една нова възможност на държавите членки. Обикновено, когато има такъв процес на разделяне на плащанията, плащането се е, включва в това е, единно плащане на фарма или single farm payment в член 63, е, трябва да кажа, че имаше нови неща, защото то не беше част от предишни законодателни актове. То дава възможност на държавите членки да използват приходите от е, този е, от различни видове, за да поддържат, извинете, или подкрепят различни видове земеделска дейност, които не са свързани с такъв тип плащания. Когато има разделяне, тези плащания за обработваема земя, там беше голяма сумата, премиите за а, овце бяха дадени на други групи земеделци. Като, например, такива, които отглеждат култури за фураж или пък които отглеждат нивя а, за разлика от такива, които а, се занимават а, с а, а, полските култури, които се използват в а, храненето на човека. Във Франция, в резултат от а, тези а, мерки, а, такива средства се предоставиха точно а, за фуражи. И Германия и Финландия решиха да се възползват от тази възможност в много по-малък мащаб през 2012 година. Продължаваме с следващия въпрос и той бе свързан с модела на плащанията. Законодателството от 2003 година дава възможност за избор на модел на плащанията във всички етапи след 2003 година този модел за една единна ставка с малки вариации бе предпочетен в законодателството. Европейския съюз най-общо предпочита този модел да бъде приложен. Те предоставиха и възможности на отделните държави членки да изберат. Старите държави членки предпочитаха да използват историческия модел и и за един период ще използват хибридни модели, които с едно, едно смесване на историческия модел с фиксираната единна ставка. В новите държави членки беше избран един по-прост механизъм от този модел за единната ставка. Новото законодателство, което бе прието през 2009 година, продължи в същия дух и продължи да предоставя такъв избор поне до 2012 година. Така че в, в старите държави членки, извинете, все още може да се използва историческия модел, а в новите се продължава с модела САПС, поне до края над този модел за единно плащане на площ. Продължавам нататък. Какво се случва? Ако погледнем 27-те държави членки, нека да видим кои работят с този предпочитан модел. Само две. През 2010 това са Словения и Малта. Има три държави, които планират да въведат тази система на единното плащане, а, фиксирано плащане. А, Унгария, Латвия, Обединеното кралство, само за Англия и Германия пък ще го въведе 2013. Както казах, не е приключило това проучване. Анкетните е, карти все още не са били попълнени от всички. Има явно държави членки, които планират тази фиксирана ставка да бъде въведена 2012, но те не се споменават, тъй като, както казах, не сме получили всички а, отговори. Знаем обаче, че 10 от 15-те държави членки на Европейския съюз сега ще използват историческия модел, а 6 работят с един хибриден модел. В Обединеното кралство се съчетават двата модела в различните му части. От новите държави членки 8 работят с един оплащане на площ. А, в много държави няма планове, защото ние попитахме има ли такива планове да се използва тази предпочитана система, но в много държави няма такива планове да се въведе тази така наречена предпочитана система. Така че има контраст, извинете, има разнобой по този въпрос и по а, необвързаните плащания, защото по тях като че ли по-бързо се работи, а тук не се случва много като че ли. Един страничен въпрос на този с избора на модел е свързан с новите държави членки. Новите държави членки получиха възможност да имат национално доплащане свръх субсидиите, които получават от Европейски съюз. И по време, това става по време на преходния период, който е 2012 година в 10 държави и 2016 година в Румъния и България. А, този вариант се прилага в повечето от новите държави членки. Тоест, освен субсидията, която идва от Европейския съюз, от фондовете му. Предоставят се и субсидии от национални източници. Част от тези плащания са съчетани, но размерът им е малък и броят на отраслите варира около 2. Тези плащания постепенно ще бъдат прекратявани, тъй като приближава края на периода на преход. И този период се очаква 2012 година да приключи за тези държави, които споменах. Третия въпрос, който разглеждаме, е свързан с националните субсидии. Член 68 и член 69. В законодателството от 2003 година имаше една разпоредба за конкретно подкрепа, която да се предоставя на земеделието, като част от единното плащане на земеделско стопанство и държавите членки можеха да харчат до 10% от максималните ставки. Целите, които бяха зададени в този законодателен акт бяха свързани с повишаване качеството на продуктите, както и опазване на околната среда. Е, освен това, се разшири и списъка на целите, е, които се залагат и се упрости бюрократичната машина. Основната промяна всъщност беше, че тези субсидии биха могли да подкрепят економически а, е, застрашени райони или видове земеделие, що се отнася до млечния сектор, говедовътството, втевътството и отглеждането на ориз. Става дума за предприятия, които са в уязвима ситуация и биха могли да бъдат покрепени с този тип плащания, т.е. един вид съчетани субсидии, макар че доста по-ограничени по мащаб. Нека да видим какво всъщност се случва с този план. Член 68 и член 69 се прилагат в 22 държави членки 2010 година в сравнение с 8 години извинете, с 8 държави през 2007 година по стария регламент. Тоест, доста по-активно се работи. 14 държави членки имат програми за млечния сектор. Това, което пише на слайда е 7, що се отнася до овце и кози, но те са 8, защото Ирландия миналата седмица въведе една нова а, субсидия, що се отнася до овцевътството и козевътството. Така че станаха 8 държавите членки, които дават подкрепа за това и 3 за говедовътство. Други варианти са свързани с програми за отглеждане на различни полски култури, както и опазване на животните и растенията. Четири държави членки са се включили с програма в това. Освен това, ставаше дума и за защита срещу различни заболявания по растенията и животните. Франция има такава програма, но тя не работи от тази година, а ще заработи 2011 година. Това са различни варианти, които се предоставят в новия регламент. Програмите, свързани с опазване на околната среда и качеството, продължават Разбира се, те не се прилагат в същия мащаб, но има такива. Държавите членки са заменили новите с старите до известна степен. До 10% от максималната стойност може да бъде използвана. Колко държави го правят? Виждате на таблицата пред вас, че има най-различни ситуации. Пет години, извинете, пет държави възнамеряват да похарчат над 7,5% от максималната стойност. Словения, Гърция, Унгария, Финландия, Италия. А следващата група държави разходват около половината на тази максимална национална стойност. Това са Франция, Португалия, Испания, Чехия и Латвия. След това има пет държави, които почти не използват тази схема. Имате копия от доклада, а там е записано, че в Шотландия има програма, така че няма да е вярно да кажем, че е, Обединеното кралство е нула, както съм написал. Германия и Швеция под 1% и една група от други държави, които варират между 1 и 2%. Така че виждате Реакцията на държавите по този въпрос е най-разнообразна. Част от тях използват до 10% от максималната стойност за държавата по програмите, които използват, докато пък други разходват минимални суми. Но така или иначе приемат програмите. Освен това, в регламента пише, че това може да бъде финансирано от спестявания в други плащания или е, линеарно намаление на единното плащане на ферма. Франция и Италия решиха да намалят това плащане с 4,5% и до 3,8%. Съответно, докато много държави членки използват само спестеното и това обяснява всъщност защо имаше толкова ниски стойности на предишния слайд. Тези, които са 1-2% или 1% са тези, които използват само спестяванията и те се възползват само от тази възможност. Общото въздействие на тези програми е следното. През 2010 година общите разходи по тези програми очакваме да бъде около 1,6 милиарда евро в сравнение с 425 милиона такива. И това представлява нещо като 4% от общия общата национална максимална стойност. И сега някои наблюдения. Знам, че не ми стига вече времето, така че съвсем набързичко. Разделянето на плащанията вече е доста по-широко от това, което бе предвидено 2003 година. Държавите членки имат малко избор по този въпрос, просто могат да го ускорят прилагането или не. Но скоростта, с която се прилага, би трябвало да подобри позицията на Европейския съюз в търговските преговори. Но не забравяйте, че бяха въведени някои субсидии, които са съчетани в мерките по 68 член, както има и компенсаторни национални преки плащания. Но те така или иначе не отнемат напредъка по този въпрос. Система на плащания ситуацията не отразява препочитания модел. Има минимално движение към фиксираната ставка. И трябва да зададем въпроса защо. До известна степен това са догадки. Първо, дългосрочни цели. 2012 година за прилагане на този текст. Ако тази цел от 2012 година, то тогава защо да правим нещо от 2010-2011? Тоест, национално, извинете, на общо бюрократично инерционно мислене, че нещата се правят, когато им дойде времето. Втората система е свързана с промяната в политиката. И много администратори ще кажат, защо да променям сега политиката, като съвсем след кратко ще въвеждаме пак нова. Е, че няма нужда. И мисля, че това е една от основните причини, поради което нищо не се случва по отношение на тази фиксирана ставка. Така или иначе, в момента такът преговори по нов модел, защо да хабим усилия на администрацията да прилагаме тази промяна, защото тази система може би ще се промени изцяло а, съвсем скоро. Освен това, има държави, които биха предпочели да запазят историческата база. Това са старите държави членки. Те предпочитат така да стоят нещата за плащания. Сега ще видим дали може да защитат тази позиция по време на преговорите, но ако си министър, който предпочита да запази историческата база за плащанията, то тогава ще се бавиш и ще протакаш максимално. Националните субсидии. Използването им е доста по-широко, отколкото записаното в регламента от 2003 година и мерките за подпомагане на млечния сектор се приемат много радушно. Има голям разнобой в това как държавите членки отговарят на тази възможност 10% от максималната сума предоставена на държавата членка да бъде използвана за това. Така че има от една страна ентусиазъм, от друга страна опозиция. Ще приключа до тук. Получих помощ от Европейския съюз, експерти от държавите членки. Много им благодаря. Става дума и за длъжностни лица. Благодаря и на вас за вашето внимание и съм отворен за въпроси. благодаря. Когато вие говорихте за използване спестяванията за членове 68 и 69, какво точно имахте предвид? Регламентът предвижда определяне на национален таван. И ако има средства, които не са останали неизплатени за фермерите, те да се използват за членове 68 и 69. Благодаря, господин Пиц. Има ли други въпроси? Заповядайте. Благодаря, господин председател. И поздравление на докладчика за ясните обяснения, които ни предложи. Аз самият участвах в дебатите. По принцип работя по тези въпроси. И въпреки, че експертът, който подготви доклада, не можа всъщност да дойде, си помислих, че Помислих си, че няма да е зле да включим този въпрос в по-обстоен доклад, Комисията вече е изискала информация от държавите членки, за да видим как стоят нещата на местно равнище, особено що се отнася до плащанията. Кокобут, комисията по бюджетен контрол, също ще трябва да се произнесе. За сега явно няма проблеми, затова няма и мнение от тяхна страна. По въпроса за разделното плащане, в Германия съществува модел, според който като е въведен преходен период от 3-4 години, в резултат на което в крайна сметка ще се постигне окончателно разделяне, необвързване на плащанията. Така или иначе съществуват селски стопани, които живеят в трудни планински региони, които определено няма да спечелят от това разположение на силите. Тези, които живеят в по-плодоносни в по плодотворни земи със сигурност ще бъдат по-облагодетелствани. Така или иначе, какво искам да кажа, че няма модел, който да е манна небесна и да разрешава проблемите на всички. Нека да видим как да извършим това разделяне на плащанията от площите или от единиците на хектари, които представляват една или друга ферма. Това няма как да не се отрази на производството и на поминъка. Както посочи нашият експерт, наистина няма да имаме време да приложим на практика сегашната съскостопанска реформа и вече ще трябва да запрятаме ръкави за работа по прилагане на следващата сълскостопанска реформа. Това ще признаем всички е доста не, неудобно и неприятно, тъй като по, всъщност само това правим. Въвеждаме нови промени. Благодаря ви. Благодаря, Луишка Полесантос. Аз искам да започна също с благодарности към господин Пицк за неговото изложение, тъй като събитията се развиват бързо и ние, законодателите, наистина трябва да сме в течение на всичко, което се промени в резултат на нашата законодателна практика. Обратната информация, с други думи, е жизненно важна за нас. Това, като току-що изслушахме, ни навежда на размисъл за това, доколко е важно съскостопанската политика, общата съскостопанска политика да бъде хармонизирана от една страна, но от друга страна всъщност се убеждаваме, че колкото повече възможности за гъвкаво прилагане предоставяме на държавите членки, толкова по-бързо се губи общностния характер на ОСП. Този преход, този преходен период от сегашната към бъдещата след 2013 година ОСП, наистина е в общи линии приложени упражнение по прилагане на гъвкави стратегии. Но сълскостопанската политика не би в никакъв случай в търсене на справедливост да загубва общностния си характер. Благодаря за обясненията на господин Пиц. Господин заместник председателя поиска думата. Заповядайте. Е, господин председател, информацията, която чухме от господин Пиц за приложението на член 68, по-скоро за неизпълнението на член 68, тъй като много държави членки решават да не използват възможностите предоставени от този член. Дали това е предмет на допълнителен анализ от страна на Европейската комисия? По-точно, защо е толкова различен интересът на различните държави членки към изпълнението на член 68? Още един въпрос. Искали ли са държави членки от комисията да приложат този член и получавали ли са отказ? Някой друг? Госпожа Магинес има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Иман Пиц за проучването. Мисля, че И това е много, добър, много добро експозе на направеното от държавите членки. Бихте ли ни казали какъв е ефекта на предприятите мерки или пък може би е по-рано? Бихте ли ни казали нещо повече по информацията, която ни предостави за преминаване към а, плоската система или единната ставка? В а, въпросниците в отговорите на въпрос не са дадени са допълнителни причини. Също така, някои използваха израза справедливост на системата. Много често чуваме този израз и мисля, че няма много съгласие за това, какво точно представлява справедливостта. Може да има несправедлив въпрос към учените, но при всички случаи ще ни бъде интересно да чуем какво мислите вие. И накрая, докато слушах това проучвание, у мен се създаде впечатлението, че очевидно една идея, която според нас беше просто, се оказва много сложна. Член 68 на пръв поглед изглежда много ясен и просто и очевидно приложението му в държавите членки се оказва доста сложно. Бихте ли ни казали нещо повече? Благодаря, госпожо Магинус. Жозе Бове поиска думата. Добре дошъл на нашия комисар. Една кратка забележка, тъй като не беше казано нищо в обясненията. Ако преминем към тази форма на подкрепа, очевидно има трансфери към зелената котия и сега сме в ситуация, в която прикрива действителността. Не се оказахме в тази ситуация поради доброто желание на държавите членки, а поради изискванията на пазара. И този регламент, нещо, което не беше казано, направи така, че при необвързването на плащането имаме нарастване на цените на селските, на селстопанските продукти. Аз смятам, че това е нещо доста опасност и смятам, че трябва да се преодолее този факт, тъй като имаме един изкуствен трансфер към а, от, под, от потребителя към данокопатеца и двамата се оказват дойни крави. И трябва да поставим акцента върху а, факта, че се оказваме в тази ситуация поради а, изисквания на Световната търговска организация. Благодаря на Ще дам думата на господин Пиц за реплика и ще го помоля да се вмести в рамките на 3 минути. Благодаря на всички за вашите коментари. Някои от изказванията бяха повече коментари, отколкото въпроси. Ще се опитам да отговоря на някои от конкретните въпроси. Един от депутатите попита защо член 68 не е бил приложен в някои държави членки. Мисля, че формулировката не е много правилна. На държавите членки беше предоставена възможност да изпълнят този член. Ако го направят, това означава, намаляване на нивото на единните плащания в полза на определена група фермери. Знам, че в Обединеното кралство няма желание за намаляване на единните плащания в тези страни има желание за приложение на системата на единна ставка и не желаят допълнително преразпределяне възоснова на тези механизми. Освен това, те имат допълнително възражение срещу самия принцип. Подходът се основава на свободната търговия – и идеята за обвързани субсидии е нещо, срещу което те възразяват и това е една причина, поради която няма изпълнение. Страна като Финландия, която винаги е възразявала срещу това, че политиката на Европейския съюз не, подкрепя, не е оказва подкрепа на страни съсловия, като в Финландия. Допуска се определена гъвкавост, без да се налага на всички необходимостта от прилагане на тези механизми. Госпожа Магина зададе въпроса за справедливостта. Тя е права. Единственият коментар, който бих направил, е, че действията на френското правителство през последната година по отношение на намаляване на единните плащания и въвеждането на изпълнителен член 63 доведоха до повече справедливост в френската система. В много по-голяма степен от всички действия. Критиките, критиките срещу политиката през последните години за това, че много от плащанията се, се пре, отиват за големите стопанства, всъщност това са проблеми, които бяха преодолени с действията на Франция. Това са механизми, които могат да се използват за коригиране на несправедливостта. Изпълнението на системата на е, единната ставка би отговорила на много от възраженията, свързани с справедливостта. Както казах, от изказванията разбирам че много от депутатите направиха по-скоро коментари, отколкото да зададат въпрос. Ако някой обаче, някой има въпрос, остават още три седмици до приключването на проекта. Ако имате въпроси, свързани с въпроси, които не са обхванати в доклада, ще се радваме такива въпроси и коментари да бъдат представени благодаря, господин Пит. Благодаря за изразената готовност да обсъждате допълнително въпроси, свързано с този важен въпрос. Сега преминаваме към следващия важен, важна точка от дневния ред. И това е размяна на мнения с Дачиан Чоус, Веднага ще му кажа добре дошъл. След изслушването през януари, това е първата размяна на мнение с нашия комисар. Ще водим дискусия по развитието на обществото стопанска политика след 2013 година. Селското стопанство на Европа трябва да предприеме мерки за излизане от кризата. Нашата комисия зададе устен въпрос с резолюция за евентуални нови управленски инструменти за пазара. Обсъждането ще бъде следваща седмица в Страсбург. Обеден съм, че комисарят Чолс ще може да ни даде отговори Днес ще започнем дебат по бъдещето на ОСП и ще обсъдим доклада на Джордж Лайен. Това е очевидно много добро начало на нашата работа. Много се радвам, че комисарят е тук и веднага ще му дам думата. След това ще дадем думата на докладчика Лайен след това представители на групите и координаторите. И така, господин Чолос има думата. Благодаря, господин председател, госпожа Пало. Много се радвам, че ви виждам тук. Пред няколко месеца бях малко по-долу в тази зала. Имам, пазя много добър спомен от първата дискусия, първия разговор, който водихме и се надявам, че ще продължим по същия начин. Ще използвам това първо изказване след встъпването ми дължност да говоря за бъдещето на обща сълскостопанска политика. Искам да благодаря на председателя Декастро за поканата. Благодаря и на Джордж Лайън за работата, която води по доклада за бъдещето на ОСП. Както знаете, трябва да започнем нова страница за политиката след 2013 година и тази страница ще бъде писана от нас общо. Тя ще бъде в рамките на стратегията на Комисията за Европейския съюз до 2020 година. Ще ви кажа по какъв начин според мен селското стопанство може да допринесе за, за интелигентния и устойчив растеж. Също ще ви кажа как според мен подходът е предложен в стратегията Европейски 2020 година може да направи така, че ОСП да бъде приведена в съответствие с нашите цели за европейската економика и общество. Сега някои думи за приоритетите за моя мандат. Моят дядо беше дребен сел, земеделски стопанин. Той живееше в е, едно малко село. Той ме научи на много неща за селското стопанство и живота. От време на време той ми обичаше да казва една мъдрост. Това е мъдрост, която чуваме и в други езици. Това е, че понякога човек не вижда гората заради дърветата. И аз мисля, че това въжи често в обща стопанска политика. Мисля, че преди да започнем да режем и да разчистваме и да засаждаме нови дървета, е, независимо от това колко са добри тези действия, колко са полезни и колко интерес предизвикват, но е хубаво да се замислим дали не вървим твърде бързо често ние се замисляме за отделните подробности, за отделните действия. Винаги съм бил близко до селското стопанство и аз проявявам огромен интерес към тези детайли, само че понякога не виждаме основното. И така, преди да сечем, да е, чистим, да засаждаме наново, би трябвало малко да се отдръпнем, за да си ставим една обща картина. Защото аз е, мисля, че следва да си зададем е, един много важен въпрос. За какво служи тази гора? символът на обща сълскостопанска политика и това е въпросът, който искам да задам на вас. Това е въпросът, който задавам и на себе си. И това е въпросът, който зададах на всички граждани, на всички на всички дънокопаци, потребители, селски стопани, земеделски стопани, учени, производителите. Всички в Европейски трябва да си дадем този въпрос, преди да преминем по-нататък. Европа носи отговорността да гарантира продоволствената сигурност. Лисабонския договор и възлага тази задача чрез общата сълскостопанска политика. Европейската сълскостопанска политика води началото си от 1958 година. Създаването на общата сълскостопанска политика беше стана в стреса в Италия. Европа имаше много оръжие, но недостатъчно сълскостопанска техника. Тя искаше да бъде да може да си осигурява достатъчно храни, за да се премахне веднъж за винаги страхът от купонна система. За щастие този период премина, но проблемите свързани с продоволствената сигурност не са изчезнали. Мисля, че ние след... не можем да не се гордеем с постигнатото, само че трябва да имаме силата и мъдростта да Продължаваме по-нататък. Европейски съюз с 27 7 държави членки е част от глобалния свят. Мисля, че ние носим отговорност пред нашите граждани, защото нашите решения ще имат последици. Тези последици ще са за ежедневието на милиони граждани в Европа и извън нея. Нашите решения също така са свързани и с бъдещето на европейския проект. Както знаете, гражданите често са скептично настроени за този проект и избирателната активност по време на последните избори видяхме колко е сериозна тази задача. Очевидно е необходимо европейският проект да стане по-видим Понякога гражданите изразяват тревоги, въпроси и законни очаквания. Трябва да ги отчитаме. Ето защо смятаме, че гражданите трябва да участват активно в процеса на разработване на решения. Гражданите трябва да, са, да разбират какво се прави тук. Обща сълскостопанска политика е една от ключовите политики на европейската интеграция и бих казал, че тя е една от най-интегрираните политики е, разбира се, има и критики към нея. Има и очаквания, свързани с нейната реформа. Аз мисля, че всички тези очаквания трябва да бъдат очаквания. И не за да е, демонтираме тази политика, но за да може тя да бъде един все по-категоричен и силен инструмент, за да може тя да бъде инструмент на бъдещето, а не на миналото. Знаете много добре, че аз съм за реформа на обща сълскостопанска политика е, за периода, за периода след 2013 година по три причини. Първо, европейски стратегията Европейски 2020 ни дава, една взаимно свързан, ни дава един взаимно свързани колективен е, отговор на проблемите, свързани с економическата и финансовата криза, проблемите, свързани с промените в климата и повишаването на конкурентоспособността. Обща сълскостопанска политика дава своя принос на тази стратегия. Тя е ключов елемент в динамиката на нашата економика. Ето, обща сълскостопанска политика е свързана с Европейския съюз 2020 година аз не смятам, че можем да говорим за рационално използване на природните ресурси, без да мислим за селското стопанство и начинът по който тя следва да се развива. Обща селскостопанска политика е изложителна за заетостта. Селските райони могат да реализират своя потенциал работните места в селското стопанство често основата на економическата дейност в селската стопанност в много области, без селско стопанство и без хранително-вкусовия сектор просто не би имало и економическа дейност. Обща политика е е, много важна. Е, играе ключово значение за зеления растеж. Добре балансираната обща скостопанска политика, основана на новаторството и научните изследвания, отговаря по подходящ начин на предизвикателства, свързани с зеления растеж. Е, обща съскостопанска политика също така е задължителна и за интелигентния растеж. В бъдещето съскостопанските методи трябва да се адаптират към промените в климата, трябва да произвеждат повече с по-малко ресурси, трябва да се управлява използването на природните ресурси. Освен това, трябва да се намаляват емисиите на парникови газове и на потребителите трябва да се предлага все по-безопасна, здравословна и разнообразна храна. И за тази цел трябва да се адаптират методите за производство. С те, за да отговорим тези предизвикателства, трябва да мобилизираме своята способност за изследване и развитие. Днес Европейски съюз си от 27 държави членки и във всяка държава членка си има своя специфика, в това число и в селското стопанство. Това е богатство, което трябва да се запази. Това е богатство на културата и на селското стопанство. Трябва да се засилят връзката между тези култури, очакванията на гражданите, между културата и пазарите. Също така, ние сме изправени пред една нова реалност в Европа. Ние не можем повече да говорим за един европей, европейски модел за селското стопанство. Ние имаме едно е, селско стопанство, което не е хомогенно. Не, няма едно селско стопанство, има множество селски стопанства. Това е богатство ни трябва да направим така, че това да се запази в полза на цялото общество. Но, да, за, за да запазим това разнообразие, ние не трябва да се връщаме е, към националната политика в ущърп на общностната политика, защото когато се лишим от е, общностната политика, ще бъде по-трудно да е, управляваме отделните части. Обща сълскостопанска политика ни дава възможност да, да имаме такъв общ поглед върху селското стопанство. Ето защо аз смятам, че ние трябва да отчитаме това разнообразие, като опазваме, адаптираме своите инструменти предоставени от общата сълскостопанска политика. Всичко това е в интерес на спецификата и разнообразието. Трето, необходими са промени а, с оглед на бъдещето. Селското стопанство трябва да може да отговаря на предизвикателствата. А, имам предвид продоволствената сигурност, опазването на почвите и е природните ресурси, економическия растеж в селските райони, промените в климата. По този начин гражданите и данакопаците ще разберат по-добре, че обща сълскостопанска политика е разработена а, на първо място заради тях. общ, общ всъщност а, цялото общество печели от обща сълскостопанска политика. Мисля, че ОСП страда от определен дефицит. Преди няколко седмици проучване на Евробарометър показва, че повече от 90% от европейските граждани смятат, че селското стопанство е важно за бъдещето и докладът, който чухме, спомена този, тази цифра. Повече от 90% от европейците казват, че селското стопанство трябва да им осигурява безопасна, здравословна и качествена храна. Те очакват селското стопанство да, указ, да опазва околната среда. Заедно с това проучването показва, че повечето европейци не познават много добре обща сълскостопанска политика. Е, само един от трима европейци казват, че са чували да се говори за обща сълскостопанска политика. Всички тези данни а, са кръсноречиви. Малко по малко обща сълскостопанска политика се а, превърна в експертна област. Тази, аз мисля, че преди всички проекти за реформи, трябва да се възстанови връзката с обществото. Преди да се формулират отговори, ние трябва да си трябва да зададем ясни въпроси и да ги обсъдим. Трябва да привлечем за участие гражданите и гражданското общество, трябва да им дадем възможността да изразят своето становище, така че да можем да отчетем техните мнения в бъдещето. Ето защо смятам, че трябва да има дебат със селското стопанство в, в европейското общество. За ролята на селското стопанство днес и утре, за целите, на които трябва да отговори ОСП, мисля, че това трябва да се направи. Преди да обсъдим необходимите инструменти, преди да говорим за бюджета, за програмите и за конкретни мерки, разбира се, има случаи, в които трябва да говорим по тези въпроси, но смятам, че трябва да изслушаме гражданите преди да приемем консенсус, защото ако не проведем дебати и дебати, има опасност да разработим една политика, която да е дело само на експертите. Аз мятам, че трябва да се обсъдят на широко следните въпроси. Защо ни трябва селско стопанство в Европа? Защо ни трябва обща сълскостопанска политика. По този, в такъв един дебат ние ще чуем позициите и становищата на всички заинтересовани страни, идеите на всички тези, които искат да участват, както индивидуално, така посредством различните сдружения, НПО, тамозъчни тръстове или различни органи и организации. Аз и бих искал да чуя становищата на фермерите и професионални, професионалните организации, но също така и на организациите за опазване на околна среда, потребителите и групите за хуманно отношение към животните, реакциите на всички тези, които работят в хранително-вкусовата промишленост. Мисля, че е, има много аспекти, които следва да се анализират и аз смятам, че дебата трябва да се организира около четири стратегически въпроса. Защо ни трябва обща сълскостопанска политика? Да, мисля, че има много дебати, но е хубаво да, чуя, да ги чуем отново от експертите и специалисти. Второ, какви са целите какви цели трябва да преследва селското стопанство в своето разнообразие, защо трябва да реформираме сегашната обща сълскостопанска политика, как да направим така, че тя да отговаря на очакванията на гражданите. И на четвърто място, какви инструменти ни трябват за обща сълскостопанска политика за бъдещето, за всеки един от тези стратегически въпроси води до други въпроси. Например, как, с какви инструменти да отговорим на предизвикателствата, свързани с безопасността с повишаване на безопасността на храните. А, как да отговорим на предизвикателствата, свързани а, с климатичните промени, с демографските промени, а, промяната в хрането в новите страни. Как да направим така, че потребителите да получават безопасна и качествена храна на достъпни цени, как да запазим качеството и разнообразието на европейските продукти, като отговаряме на очакванията на хранително-вкусовата промишленост. Как да направим така, че да има економически растеж и зелен растеж в селските райони. Тези региони могат да играят економическа роля а, и а, също така да дадат своя принос в областта на заедостта и околната среда. Ние трябва да освободим потенциала и да намерим подходящите инструменти за всеки от тези региони, независимо от това дали са полуградски, сълскостопански, планински или така нататък. Какво наследство искаме да оставим на бъдещите поколения в областта на околната среда, въздух, вода, качество на водата. Да не забравяме, че а, е, земеделските стопани, те са по-малко от 5% от населението на Европейския съюз, използват 80% от нейната територия. Как по-добре да управляваме природните ресурси, като продължаваме да произвеждаме как е, да заопазим и да възстановим биологическото разнообразие в Европа. Промените в климата вече не са само теоретичен въпрос. Обществото очаква решения от селското стопанство. Селското стопанство вече доказа, че е способно да даде сериозен принос за намаляването на парниковите газове чрез намаляване с 20% между 1990 и 2007 година, вместо да се, нам вместо да се отбележи само 8% намаление в други сектори. Разбира се, би следвало да се постигне повече. Трябва отново да, трябва да преосмислим връзката между научните изследвания и селското стопанство. Друг важен въпрос е какво бъдеще има Европа на международните пазари? Къде са силните ни страни? Как да използваме по-добре нашите конкурентни предимства, как да, как да направим така, че да извличаме максимума от нашите изисквания за качество в, в един пазар, който е все по-отворен за внос от трети страни. Разбира се, има и други предизвикателства. Много други предизвикателства. Европейското селско стопанство може да даде отговор на всички тези предизвикателства. Е, и нека да повдигна още някои въпроси. Как да, да изградим а, инструменти, така че да накопаците да разберат а, връзката между подкрепата за селското стопанство, а, предлагането на пазара и възнагражденията за общественото благо, което се осигурява селското стопанство, какви инструменти биха осигурили минимално ниво на стабилност за, за доходите в селското стопанство, каква помощ да се предостави на фермерите, кои елементи са необходими, за да осигурим справедливо разпределение на помощта между държавите членки, фермерите, различните видове селско стопанство. Как да направим така, че потребителите да, изплащат, да заплащат разумна цена. Как да осигурим разнообразие на селско спанство в Европа в бъдеще? Как да запазим това разнообразие? И какви реформи са необходими за осигуряване на конкурентоспособност на европейското селско стопанство? В кои сектори е необходима модернизация? Как да развиваме е, хранително-вкусовия сектор на местен е, сектор. Как е, да използваме по устойчив начин природните ресурси и какво можем да направим за да сложим край на опустиняването и най-сетне какво наследство искаме да оставим на своите, на бъдните поколения в областта на селското стопанство. Аз повдигнах много въпроси, но смятам, че на тези въпроси трябва да се даде отговор преди да се дадат предложения. Общественият дебат, който ви приканвам да започнем, би трябвало, ще продължи до края на юни 2010 година. През този период би трябвало да, да си изясним очакванията на Европа в областта на селското стопанство. Аз ще се опитам да участвам и да насърчавам този дебат в държавите членки. Аз ще присъствам през следващия ден през економически социален комитет, за да представя тези идеи за обществен дебат – от днес ще бъде създаден интернет, за да получим, за да, на който могат да се изкажат всички, които желаят. От юли месец, между 10 и 20 юли, ще организираме една голяма конференция в Брюксел. Всички вие сте добре дошли, за да извлечем, за да формулираме заключенията така че да можем да отчетем всички изказани, изказаните становища в бъдещите ни действия. В края на годината комисията ще представи съобщение за бъдещето на обща селскостопанска политика. Аз съм убеден, че ние ще чуем нови идеи и това са идеи, които ще дойдат от гражданите. Всъщност те са основните, така да се каже, адресати на тази политика. Много е важен да имаме пряк контакт с гражданите и за това аз държа на становищата не само на вас, но и на гражданите. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че не съм ви досъдил с всички тези идеи но смятам, че тази възможност беше много полезна, за да представя идеята за обществен дебат. Той е необходим, за да водим, за да вършим една работа на високо ниво. Престои ни да чуем и доклада на Джордж Лайън. Благодаря ви за внимание. Мене. Грация, каро комисарио. Adesso abbiamo il dibattito. Eh, sarà un dibattito dalla richiesta degli interventi molto importante. Ви prego naturalmente di riuscire a, a contenere. И така, искам да видя кой ще иска думата и моля да бъдете кратки. И сега ще дадем думата на господин Джордж Лайън. Той е докладчик по доклада за бъдещето на ОСП след 2013 година. След него ще чуем изявленията на представители на групите. All, Първо искам да поздравя господин комисаря за това, че дойде на нашата среща днес и за това, че започва този обществен дебат и зададе сериозни въпроси. В нашата комисия ние последните месеци обсъждаме всичко това. Мисля, че времето за провеждане на този дебат е отлично, защото до юли ще тече този дебат, ще има гласуване в пленарна зала по отношение на доклада по собствена инициатива, който ще обсъдим днес. Той ще е част от вашите публични консултации като част от общите дебати. Така че се надявам да се получи отговор на част от въпросите, които получихме. Искам съвсем накратко да очертая част от въпросите, които са в моя доклад, защото зная, че много хора искат да вземат думата. нещо, което господин комисар каза в самото начало, ми направи впечатление. Той каза, че ОСП е много силно оръжие за бъдещето. Той не е нещо от миналото и аз съм абсолютно съгласен. ОСП след реформата трябва да бъде част от решението и отговорите за бъдеще, а не да се гледа назад. И ам, се надявам в а, моя доклад да виждате една реформа на ОСП, където и земеделските стопани, и изобщо земеделието в Европейския съюз ще отговаря на предизвикателствата на 21 век и ще отговаря на нуждите на обществото, защото за мен това е основно. Господин комисарят в встъпителните си думи засегна част от големите предизвикателства, пред които сме изправени. Едно от най-големите е свързано с а, увеличаването на производството на храни до 2050 година, защото това е голямо предизвикателство пред нашата индустрия. Не може човек а, просто да завърти кранчето, както сме го правили преди в а, миналото. Идеята е да се комбинират енергията заедно с а, а, торове и така нататък, но ние ни нямаме тази възможност в а, бъдеще поради климатичните изменения и мисля, че ние трябва да сме част от решението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 и сме изправени пред предизвикателства, свързани с наличието на питейна вода, например. Най-голямото предизвикателство, според мен, е високата цена на енергийните източници и дори недостига на енергия. А, и това всъщност ще създаде доста проблеми по отношение на спирането, както казах, на кранчето, което сме правили предишните 60 години, когато имаше също едно такова изискване да се увеличи двойно производство на храни, за да се отговори на изискванията на обществото. Така че това е голямото предизвикателство ще има все по-голямо търсене. От друга страна се засилва значението на сигурността на храните след 2015 година. От друга страна обаче трябва да отговорим на всички въпроси, свързани с климатичните изменения, зеления растеж и защитата на околната среда. Всички тези нови предизвикателства, които са заложени в стратегията 2020 година на Европейския съюз и трябва точно земеделието да бъде част от решението, да предложи част от решенията на въпросите, повдигнати там, не да е част от проблемите. Говоря за по-зелена ОСП, за по-устойчива ОСП и смятам това за изключително важно. Ако ще има едно такова по-голямо потребление, което очакваме всъщност, нашата политика трябва да бъде устойчива. Не може чисто и просто да залагаме някакви показатели и да очакваме резултатите да идват сами по себе си, защото устойчивостта е най-важното нещо. И а, мисля, че ОСП е инструмента за постигане на тези цели. От друга страна, един друг двигател а, е възможността всички партньори по света да бъдат а, почтени и част от една почтена, справедлива търговия. Е, с нашите търговски партньори по света би трябвало да търгуваме точно по този начин след 2013 година. Една справедлива, почтена търговия и за земеделските стопани. Това се прилага, отнася, извинете, също така и а, за а, пазарите извън Европейския съюз, но най-вече трябва да защитим нашите земеделски стопани. А, има много а, земя, която постее, и според мен производството, земеделската дейност в цяла Европа трябва да бъдат подсигурени и точно за това говори за справедливост и почтеност. Според мен трябва да има и е, едно връщане към земята, което също да бъде част от ОСП, защото то ще е необходимо в бъдеще. Според мен и в цялата хранителна верига трябва да има почтеност и справедливост, защото трябва да има по-добра възвръщаемост, трябва да има по-голяма прозрачност в тази а, верига и да посочим с пръст онези, е, които а, са част от една а, нелоялна конкуренция. От друга страна, трябва да има една мрежа, която да предпазва системата, за да има стабилност и не голяма променливост, какво, на която бяхме свидетели наскоро. Мятам, че част от този дневен ред, свързан с почтеността, е свързан и с въпросите, които поставят новите държави членки за разпределението на фондовете. Не мисля, че това трябва да се подминава. И в а, моя доклад съм записал част от нещата, които според мен биха помогнали в това отношение. Идеята е да има справедливост и за новите държави членки, но и за старите. И трябва съвсем ясно да запишем това, а, за да може новия модел на разпределение да удовлетвори това изискване. Смятам, освен това, че устойчивостта трябва да бъде в сърцевината на ОСП. Опитал съм се да включа тази устойчивост навсякъде, във всички предложения, които съм записал в петте основни градивни елемента. А, както казахте, ОСП показа, че може да помогне за намаление на емисиите по отношение на климатичните изменения и парниковите газове, но земеделието по този начин пък би могло да бъде стимулирано и да има по-голям принос към тази промяна. Но устойчивостта трябва да бъде в сърцевината на този е, процес на производство на храни и дневния ни ред да бъде прилаган много стриктно и силно. Това означава и ефективност и ефикасност на производството, на цялата економика. Всичко това също трябва да бъде а, част от ОСП. А, що се отнася до мерките за климатичните изменения, мисля, че постигаме две неща. От една страна економическа устойчивост, от друга страна екологична устойчивост. И двете се постигат посредством мерките за опазване на климата, което е прекрасно а, опазването на околната среда, по-зелена ОСП, това също е основно на процес, за процеса на реформите. М агроекологичните схеми би трябвало да покриват много по-големи райони, не само биоразнообразие като програма, трябва да включват и опазване на околната среда. Друга една възможност е зеления растеж възможността да се дават а, стимули на фермерите, за да може те а, да генерират зелена енергия посредством биомаса, биогаз, а, маломерни източници на възобновима енергия и така нататък. Смятам, че ОСП трябва да прокарва и този дневен ред. И затова говоря за по-зелена, по-устойчива а, ОСП след 2013 година. Записах тези пет градивни елемента, които смятам, че могат да доведат до постигането на този дневен ред. А, няма сега в подробности да навлизам по тях, но основните, според мен, а, които трябва да подкрепим в бъдеще, са свързани на първо място с преките плащания, които дават сигурност на храните и справедливост. След това преките плащания на площ, които дават възможност да се намалят климатичните замърсявания и по-голяма ефикасност, и ефективност на фермерите, устойчивост във всички възможни сфери, което е изключително важно. Замеделието в цяла Европа, според мен е много важно, защото всички тези мерки за необлагодетелствените райони, райони са изключително важни за периода след 2013 година. Биоразнообразието, четвъртия градивен елемент. Отново това е изключително важно, за да може агроекологичните мерки да покриват много повече площ, отколкото сега, за да се подобри опазването на околната среда, да се подобри биоразнообразието и не на последно място, зеления растеж тази възможност за зелена енергия, маломерни възобновими енергийни източници и други а, източници на приходи посредством разработване на альтернативни технологии. Тези пет елемента би трябвало да бъдат а, също така подкрепени от една мрежа за безопасност, която да ги предпазва от рисковете на економическите кризи. А, за да се справяме бързо с проблемите. Трябва да се намерят и нови механизми, примерно политиката за конкуренцията. Дали не може кооперативите да се разраснат, за да могат да договарят по-справедливи цени на своята продукция. Ролята на пазара на фьючерсите също така. Не знам дали не можем да ги използваме и тях по-добре, отколкото сме ги използвали в миналото. То това са пете основни градивни елемента, които почиват върху тази предпазна мрежа. Надявам се в нашия дебат да получим подкрепа за част от идеите. Единственото нещо, за което ще помоля е да не навлизаме в най-дребните възможни подробности в този документ, защото според мен тук се излагат приоритети и принципи, а не се говори за някакви конкретни подробности по изпълнението, защото ако имаме хиляди изменения, които се опитат да засегнат всеки един конкретен технически въпрос, то комисията и другите ще започнат да избират едно или друго, да подминават това или онова и тогава нещата няма по никакъв начин да сработят. Моля нашите депутати да излязат с позиции, с политика, която да бъде последователна и да гледа към бъдещето на земеделската индустрия в Европейския съюз. Благодаря. Много благодаря. Алберт ще бъде следващия който ще ползва думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин комисар, уважаеми колеги, и аз започвам с благодарности. Защото на... смятам, че сме на добра изходна позиция. Аз не съм отдавна тук. Но може би, ако съм отдавна, както някой от вас, сигурно бих се запитал дали нещата не се развиват много бързо. Доскоро бяхте тук и отговаряхте на нашите въпроси, а сега сте тук и вие ни задавате въпроси на нас. По въпроса за доклада на Джордж Лайен, благодаря за доклада. Съгласен съм с по-голяма част от неговото съдържание. Имам някои бележки, обаче бележки, по-скоро коментари и въпроси, които подлежат, разбира се, на обсъждане и наистина ще бъдат предмет на обсъждане днес. Господин комисар, Казахте, че трябва да има един първи стълб, един първ, първи стожер, на който да се опрем за бъдещо развитие. Дали можем да говорим с Джордж Лайън, за да видим дали той има предвид същото, когато говори за приоритетите след 2013 година. Докладът включва много въпроси, които все още подлежат на дебат, разбира се, но едно е вярно и точно. Подпомагането трябва да продължи и след 2012 година. Може би няма да сме вече 27, може би ще сме 28 държави членки, така че не бива да си позволяваме в никакъв случай да съкръщаваме предвидените суми за подпомагане. По въпроса пък за обвързването на помощите или за тяхното развързване, ако мога така да се изразя, наистина продължава да има случаи, в които минимално и да има обвързване с, произве... с производството, с произведеното. Критерии, които трябва да бъдат подложени на промяна, са свързаните с броя на хектарите – това трябва да се обсъди, защото не бива да подрязваме крилете на сектора. Той трябва да продължава да бъде конкурентен. Това, разбира се, не значи повече подпомагане. В противен случай бихме се изложили отново на критика. Господин комисар, най-вероятно този първи стълб, този първи стожер, за който вие говорите, няма да има едно и също цифрово изражение в различните държави членки, защото в различните държави членки изходните позиции са различни. Някъде трябва да се продължи да се договаря, но някъде вече е стигнато до договореност, особено във връзка с изискванията на другите държави от СТО. Съществува съществуват основания, които биха могли да бъдат обяснени ясно и точно на гражданството, на обществеността, за да стане ясно на какво се осланят нашите цели, целите на ОСП. А една от тези цели е именно изхранването, изхранването на все по-нарастващото население. И е така. Как какво целим? Целим да постигнем вътрешен компенсаторен механизъм. 5% от населението, от европейското население контролира, ако мога така да кажа, или обработва 80% от европейските обработваеми земи. Цифрата или пропорцията съвсем не е за подценяване, както виждате. Много от важните изводи са в края на доклада. Аз мятам, че трябва да ги изтеглим по-напред, за да стане ясно още от самото начало, кои са приоритетите на ОСП след 2013 година, поне за нас. Господин комисар. Казахте, че трябва да се стремим към обща към сплотяване на редиците в търсене на една обща защита. Така че консенсусът от сега насетне не бива да бъде труден за постигане, защото това ще бъде гаранционната карта на европейското земеделие, на европейското животновътство след 2013 година. Само така ще гарантираме собственото си бъдеще, собствените си перспективи за развитие. И ние, в моята политическа група поне, сме повече от съгласни с един такъв подход и сме склонни да изслушаме всички предложения за изменения. Благодаря. Луиш Капула Сантош. Благодаря, господин председател. Сеньор комисарио, и аз започвам с няколко думи на благодарност и признателност към господин комисаря, за чието присъствие искам специално да поблагодаря и особено искам да подчертая колко сме удовлетворени ние от моята политическа група към подхода който изложи още от самото начало, а именно независимост и необвързаност не само към политическите партии, а и спрямо националните приоритети. Ние определено поддържаме един такъв подход и ще го подкрепяме. Това първо. На второ място Искам да подчертая, че сме тук именно за да отговорим на желанията, на тежненията на нашите избиратели, тези, които ни възложиха всичките си надежди. Затова на първо място трябва да се стремим към отговори на въпросите, които ни се задават от нашите избиратели. Благодаря ви за работата и за резултатите от нея, а и за подхода, който приложихте във връзките си с колегите, в контактите, предварителните контакти. Сега, ако ми позволите някои по-критични бележки, докладът е разписан много добре, много приятно езиково е редактиран, ако мога така да се изразя. Освен това, тази зелена окраска е определено плюс. ОСП е, е против ренационализацията или против връщането към единното плащане на площ или обвързване изобщо на помощите с производството. Това всъщност отваря вратите към едно бъдещо развитие в една по-различна посока, с водена от нови приоритети. Тези приоритети, според мен, са изключително новаторски. Особено новаторска ми се струва идеята за така наречената зелена ос или така наречения пети зелен стълб. Това, разбира се, ще ни даде възможност да компенсираме по някакъв начин зловредното влияние на климатичните промени. Докладът ви, разбира се, е достатъчно открит и отворен за нови идеи за включване на нови коментари. Ето, от това искам да се възползвам, от този открит характер и да поискам да се уточнят по-добре критериите за свързване на помощите с единното плащане на площ. Има някаква взаимозависимост, която се, запазва, която се запазва, но не разбирам точно каква е тя. Това свързано с изискването за минимална съскостопанска дейност ли е или аз не разбирам това, поне на мен ми се струва несъвместимо с това, което договорихме като изходна позиция за новата ОСП. Това е въпрос към вас и към комисията изобщо, защото ако това правилно го разбирам, то в такъв случай той е в разрез с договореното в началото на преговорите. Говорим за справедливост, за правда, но никой не уточнява какви ще бъдат изходните точки, на това търсене на справедливо разпределение. Дали това ще бъде някакъв коефициент, свързан с покупателната способност. Това би било идеално, ако в крайна сметка целеше повече помощи за тези държави, където покупателната способност е по-ниска. Това би било идеално. Това обаче не ми се не ми се струва съвсем разбираемо и не е ясно от доклада. По-скоро се разбира точно обратното, което в никакъв случай не е справедливо, както сам разбирате. По въпроса за съфинансирането, Съфинансирането е разширено, прилага се в по-разширен смисъл, което пак според мен е в разрез с економическото и финансово положение на някои от държавите членки. Някои държави членки просто не са в економическо или финансово състояние да участват в едно подобно съфинансиране и това ще се отрази отново на бездната между богати и бедни държави членки. Нещо, което ми се вижда също така прекомерно е бюджета. Бюджета за 2013 година, начинът му на договаряне е по-точно. Какво значи това всъщност, че автоматично ще тръгнем на компромис за по-малък бюджет така ли? Аз не смятам, че трябва да занижаваме бюджета от това, което вече е предвидено за 2013 година. Бихме тръгнали от грешната изходна позиция и в грешната посока. Моделът, който предлагате всъщност е доста близък до сегашния, а според мен трябва да се стремим към промяна към промяна за действително подобряване на ОСП, като например социално-структурно подпомагане, като например капиталовложения или инвестиции в гори, в пътища, в всякакъв вид ландшафтна инфраструктура. Това липсва, но може би се дължи на факта, че не съм прочел достатъчно добре доклада, казва докладчика. Всъщност модела, който предлагате, не е достатъчно новаторски. Разбира се, много е положителен цялостният зелен подход, но не смятам, че се отдалечава в достатъчна степен от сегашния модел. Ние, социалистите, се стремим към повече, повече различия между сегашно, между настоящето и бъдещето.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 а, път и явно ще има и доста въпроси. Но искам да видя какви ще бъдат въпросите за бъдещето на земеделската политика. Дали сме намерили и точните отговори. Това, което забелязах, е, че никой не използва европейски земеделски модел като термин. Какво различава този модел от моделите по света и какви са предимствата на нашия модел. Мисля, че е прекалено розова картината, която си рисуваме и не сме идентифицирали достатъчна степен проблемите. Ако попитаме земеделските стопани, голямата част от тях а, ще кажат, че не може да продължаваме така с настоящата си политика по земеделието. И доходите от замеделие са много по-низки от тези, които биха го направили устойчиво. Това го каза и колегата и Това е част от проблема. Ако не намерим решение на това, няма какво да мислим изобщо по този въпрос, тъй като земеделски, земеделски стопани просто ще се откажат. Това се забелязва в много селски райони, където цели села губят поминъка си и съответно престават да съществуват. Има един въпрос, на който не бе обърнато достатъчно внимание и той е свързан с справедливото разпределение на ресурсите в целия Европейски съюз. Не става въпрос единствено и само да се разделят те между държавите членки, но и между отделните сектори в земеделието. Това трябва да се каже. Смятам, че основните оператори изличат е, много повече полза от ОСП, от малките такива. Макар, че голямата част от работните места са в малките ферми. Затова трябва да попитаме, не трябва ли да се занимаем с този въпрос в бъдеще или ще използваме принципа на кръстосаното спазване в бъдеще. Няма да бъде достатъчно, според мен. И отново и отново се говори за конкурентоспособно земеделие в бъдеще. Е, този въпрос за конкуренция, за цели при растежа трябва да бъдат ясно е, записани. Забелязваме го и в е, сектора на млякото и млечните продукти. Половината от фермите последното десетилетие изчезнаха и с годините ще забележим още по-голямо свиване на сектора. Това, според мен, е, от друга страна получава подкрепата на нашия денакоплатец. По втория стълб ще насърчаваме само конкурентно способност и тогава какво ще стане? А, чисто и просто ще изкривим пазара което ще доведе до затваряне на много ферми и на работни места. Така че трябва да видим какви са нашите цели и върху какво ще се фокусираме в тази селскостопанска политика, за да може да бъде устойчива тя. По отношение на климатичните изменения, още един въпрос, който не бе засегнат до достатъчна степен искам да споменам. Защото земеделието при по отношение на климатичните изменения е част от проблема, не е толкова част от решението на проблема. Така че трябва да го кажем това пряко. Прехвърляме част от емисиите си на третия свят и това, което се случва всъщност е, че тропическите гори биват изсичани от Бразилия, за да може хората да сеят а, соя. А, и трябва да говорим честно и открито а, по този въпрос не само да обвиняваме другите, а, и да кажем, че и ние носим вина. Още един въпрос е свързан с а, това да се нахрани света, без споменато от господин Лайен. Ще доведе ли нашата политика до сигурност на храните за всички? Ем, трябва внимателно да разгледаме този въпрос с настоящите си политики, защото още един милиард души няма да можем да ги нахраним, ако продължаваме да изнасяме на Запад само луксозни стоки и земеделската ни политика да бъде непроменена. Слагаме ли необходимото ударение на въпросите, които трябва да получат внимание? Това, което получихме като предложение от новата комисия, беше свързано с лицензирането на генетично модифицирани картофи едва ли това е най-добрият първи сигнал, който може да изпрати една нова комисия, че иска да насърчават по-нататъчно използване на ГМО. Мисля, че ясно трябва да кажем, че ако искаме един добър европейски фермерски модел, то този модел трябва да бъде различен от този на другите по света и да вземем много добре предвид а, мирното съвместно съществуване и заобщо съществуването ни заедно. Екологичното биоземеделие играе основна роля, за да можем да живеем заедно. Имаме нужда от един земеделски модел, който да бъде по-зелен. И често се забелязва тази идея в доклада да бъде по-зелено замеделието, ма какво означава това? Няма нищо по същество за тези лозунги. Така че трябва цялото общество да обсъди този въпрос. Не трябва да го обсъждаме единствено сред експертите в земеделието и политиката. Трябва да включим групи в обществото, потребители, а, които също да бъдат част от това. Те също трябва да разберат а, какво искаме да постигнем с тази политика. Те са тези, които ще потребяват храните. Така че потребителите също трябва да участват а, в целият този процес. И всичко това е част от нашите цели. Подходът трябва да бъде европейски, стандартите трябва да бъдат европейски, за да измерим успеха на тези политики в тяхното измерение и подходи. Ето това е предизвикателството. Ние също искаме да допринесем в дискусиите, които ще проведем по този въпрос, като се има предвид общата политика на Европа. Подей консерватори, conservatori, non A te, la parola. Dziękuję bardzo. Благодаря. Господин Благодаря много, господин комисар. Много се радвам, че когато сте били малък, сте ходили на село при дядо си. Това говори, че вие сте натрупали богат опит и че вижданията ви за ОСП са такива, че могат да бъдат прияти от много членовете на нашата комисия. Разбира се, нашата подкрепа не е решаваща. Ние трябва да търсим подкрепата и на гражданите и всички ние се питаме дали политическата ни воля ще ни стигне, за да осъществим реформата на ОСП. Много се зарадвах, когато казахте, че не бива заради отделните дървета да губим от поглед гората. От много отдавна ние сечем дървета, трябва да престанем. Разбира се, когато едно дърво изгние или е болно, трябва да бъде изсечено, само че гората трябва да се запази. За да продължа метафората, трябва да е, залесяваме. На нас ни трябва обща сълскостопанска политика, това каза и докладчикът е, Джордж Лайен. Той очерта бъдещето на селското стопанство – до 2050 година търсенето на храна ще се удвои. Това предполага необходимостта от по-силна политика за селско стопанство. Проблема с плащанията е сериозен и тъй като идвам от Полша, не мога да не кажа това. Сигурно щяхте да се очудите, ако не го бях повдигнал този въпрос. Сигурно бихте се попитали как би изгледало това в графично представяне. От едната страна са а, новите държави членки, от другата страна старите държави членки. Какво да направим? Да отрежем ли, така че всички да получават еднакво или пък да дадем повече, за да могат всички да получат еднакво, но повече. Аз съм за последното, само че следва да преосмислим цялата си философия, която лежи в основата на бюджета на Европейския съюз когато говорихме за Лисабонския договор, всички ние бях, бяхме големи ентусиасти за Европейски съюз, но този ентусиазъм като че ли започва да отслабва и а, когато говорим за бюджета. Много е хубаво да се говори за благородни идеи и идеали, само че когато трябва да бръкнем в джоба си и да платим, ентусиазмът като че ли започва да изчезва. Последният от координаторите. Господин, господин комисар, господин председател, благодаря ви. Благодаря и за представените изложения. Господин комисар, това като вие изложихте е отражение на една обща философия, разбира се, съгласен съм, но има един съществен въпрос, който мене лично ме притеснява, тревожи ме. Е, изразява се в това, че сякаш почин... подценяваме факта, че днес положението в селските региони е драматично в целия Европейски съюз има много селски стопани, които живеят под прага на бедността. И в момента всъщност се намираме в положение на свръхзадлъжняване на голяма част от тези селскостопански ферми, които са принудени доли да фалират. Това, разбира се, в социален превод е равнозначно на катастрофа. Това ми е първото впечатление. Второто впечатление е, че общата, общата философия, общата стратегия е изложена както от вас, господин комисар, така и от докладчика господин Лайан е определено изчерпателна, но не отговаря на въпроса дали все още съществува изконно европейска общностна съскостопанска политика. Дали основополагащите правила, а именно финансовата солидарност, единните цени, продължават да съществуват. Този принцип все още ли е актуален? Аз самият не смятам, че това е така. Какви са, значи, последиците от отсъствието на този принцип днес. Последиците са драматични сред много от селските стопани. Много от тях получават по-малки приходи, продават на по-низки цени и плащат голяма част от социалната цена на този процес, както в финансово, така и в производствено отношение. Много от европейските мултинационални компании поглъщат, поглъщат разликата, която съществува между цената, производствената цена и продажбената цена. Наистина, аз самият се опасявам силно при това, че още веднъж сякаш затваряме очи, или поне вие не го споменахте пред този въпрос. Казваме, че се пригаждаме, търсим търсим политически или международно търговски инструмент, налаган ни от е, Световната търговска организация, казвам, значи, че повече се притесняваме от тези търговски въпроси и от това, което ни налага СТО, повече се притесняваме от това, отколкото от истинската същност на европейската съскостопанска политика и европейските селски стопани. Има един непрекъснато повтарящ се постулат а именно продоволствената сигурност, необходимостта да се изхранва световното население. Това безспорно е важно. Но да развиваме една европейска континентална политика, за да изхранваме света, е определено в противоположна посока на всички останали наши усилия да подпомагаме продоволствения суверенитет, продоволствената независимост на другите държави и на другите континенти. Говорим за, конкурентно, за конкурентност, конкурентно способност, говорим го всички, но по-специално групата на зелените, когато става дума за това, няма как да не обърне внимание на цените. Ако пазарът е отворен и се конкурираме свободно, то в такъв случай драматичните събития, на които присъстваме днес, ще продължат да се развиват с още по-голямо ускорение драми с социален и екологичен характер. Имам предвид въглеродния отпечатък на селското стопанство. Сякаш екологичните проблеми сме ги извадили от селскостопанските проблеми. Продължаваме да внасяме протеинови култури от Бразилия, соя от Бразилия и по този начин вместо да улесняваме, утежняваме цената на тази сълскостопанска продукция, която става още по-скъпо струваща, тъй като набъбват нейните транспортни разходи. Наистина, господин комисар, прав сте, когато говорите, че цялото общество трябва да участва в дебата за бъдещата селско-стопанска политика. Но преди да тръгнем на обществен дебат, мисля, че ние тук самите трябва да предефинираме нашия подход към европейска, европейската съкостопанска политика, за да постигнем целите, които очертахте тук вие самия. Благодаря ви, господин Якел. И сега бих, бих предложил отново да дам думата на господин комисария за отговор на първия кръг отправени към него въпроси и след това ще преминем към втория кръг. Има 17 записали си. След това отново ще дам думата за заключителни бележки на Дачиан Дачиан. Аз самият бих искал нещо да отбележа, а именно, че Следва да гледаме напред, без да забравяме обаче, че живеем в настоящето. Още не сме стигнали до бъдещето. Нашите селски стопани имат нужда от отговори на въпросите, които са наболели още днес, няма да, а не през 2013. Благодаря. По ла discussion ке euh, ле a lieu се паси, ще се si je Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата за заключителни бележки по един доклад, който всъщност още не е приключен. Намира се в начална фаза. Може би той, докладчикът, е, трябва да направи е, заключителния коментар, но благодаря и аз за възможността, която ми давате. Наистина, и аз съм на същото мнение, а именно, че не бива да гледаме напред и да си затваряме учите пред сегашното положение на нещата. Това е всъщност друг начин да наречем това, което аз в началото на изказването си нарекох дървото, което пречи да видим гората. Нужен ни е баланс, нужно ни е равновесие в какъвто и да било план. Нека да вземем като пример млекопроизводството, намалените приходи на млекопроизводителите и техните протести, които всъщност ни разтърсиха и направиха така, щото ясно да си дадем сметка, че нещо куца в сега действащия механизъм. и Аз самият ли го подчертах на един наскоро проведен министерски съвет. И аз съм на мнение, че не бива да чакаме 2013 година, за да търсим решения. Групата на високо равнище по млекопроизводството работи и ще излезе с предложения на следващия Министерски съвет. Най-вероятно, ако имате желание, бихме могли да дойдем и тук да изложим резултатите от нашата работа и пред вас. И всичко това защо? За да видим на възможно най-ранен етап до какви изводи сме стигнали и как можем да облегчим положението възможно най-бързо. Имам предвид да облегчим положението за разпределението на благата. Това е поне моят личен ангажимент. Аз разбира се, гледам напред към бъдещето, но гледам и към сегашното разпределение на пазара и механизмите, средствата, инструментите, с които бихме могли да се справим с сега съществуващи реални проблеми. И сега, позволете да направя кратък обзор на този първи кръг въпроси. Знаете, че няма да съм в състояние да ви дам конкретни отговори на въпросите, които повдига господин Лайън в доклада си. Просто сега за първи път се запознавам в дълбочина с неговия труд. Той наистина е много задълбочен пълен с изобилстващ, всъщност, с интересни идеи, които заслужават внимание. Но това, което и самият е, Джордж е, подчерта, подкрепям и аз, не бива да бързаме. Нека първо да изясним към какви цели се стремим и какво искаме точно да постигнем с очертаването на една цел и нейното постигане. По въпроса за разпределението, справедливото разпределение на помощите, защото в крайна сметка да не излезе така, че с дясната ръка взимаме от едно място и с лявата ръка го прехвърляме на друго място. Това не е никакъв компенсаторен механизъм. Нека да си обясним на самите себе си ясно към какво се стремим с тези директни плащания. Когато самите на себе си обясним, то тогава ще можем да обясним и на гражданствеността. Това не са директни плащания, така както ние ги разбираме исторически. Това не са компенсаторните механизми, с които боравехме до момента. Това значи, че ние даваме помощи, субсидии на селските стопани в замяна на нещо, което получаваме от тях или което нещо вече сме получили. Този механизъм вече няма да действа така, а ще се подчинява на упростени механизми. Аз самият съм за упростяване на тази система, но това, което съм, за което съм още от самото начало, е да се изясни на основание на какво ще се извършват тези компенсации за колективно облагодетелстване, за подпомагане на по-западнали региони или каква ще бъде целта? Нашата загриженост именно след, трябва да бъде в тази посока най-напред. На основание на какво да дефинираме тези директни плащания? Това по този въпрос. Сега по въпроса за упростяване на механизмите много работа ни чака докато намерим равновесието между административно упростяване, за да може финансовото подпомагане, субсидирането да не бъде безкрайно от една страна, а от друга страна да бъде по-прозрачно, открито и ясно разбираемо. Трябва да сме по-настойчиви в търсенето и намирането на равновесие между първия и втория стълб, а именно подпомагането, компенсирането на някои колективни блага и модернизирането и преструктурирането на селското стопанство, за да може селското стопанство и несъскостопанските дейности в селските региони да съжителстват мирно. И в заключение, и в заключение и в отговор на господин Ярик, подчертавам, че нямам намерение да реформирам ОСП за да съм на ниво на международните, на изискванията на международните организации. Наистина, трябва в бъдещата европейска сълскостопанска политика да отразим постигнатите споразумения от Евросъюза на международно равнище. Но, но, пак повтарям, това не е главната ми цел. Надявам се, че не съм казал подобно нещо или ако съм го казал, не ми е било, била ясна, израз, ясно изразена мисълта. Целта е ясна, че търсим реформиране на съскостопанската политика, за да отговаря на новото състояние, на новото 27-членно издание на Европейския съюз. По въпроса за приходите на селските стопани, определено не смятам, че единственото разрешение може да се даде само с, с, с костопанската политика. Поне не можем експлицитно да го направим, но имплицитно да. Това няма да е единственият, но един от многото начини за разрешаване на спадането в приходите на селските стопани. Благодаря. Въпросът за конкурентноспособността. Какъв тип конкурентоспособност ни трябва? Ключов въпрос. Не смятам, че не смятам, че това е въпрос, който е свързан само с либералното становище. Всеки економически сектор трябва да демонстрира своята конкурентна способност спрямо определен показател. Ето защо казах, че най-напред следва да отчитаме разнообразието в нашата система както на пазарите, така и на селскостопанската практика. Не можем, когато говорим селското стопанство, да се позоваваме само на международните пазари, тъй като има една част селското стопанство, която не произвежда само за международните пазари. Е, една част селското стопанство е, произвежда за пазари, които не се влияят от големите борси в Чикаго или други места. Това са това са стопанства, които а, функционират а, в а, един по-ограничен пазар. И имаме разнообразие не само на ниво производство, но и на ниво потребление. Ето защо следва да отчитаме това разнообразие както по отношение на производство, така и по отношение на пазара и потреблението. Ето затова пред няколко седмици казах в парламента, че политиката за качеството е много важен инструмент е, за бъдещето. Нека да се опитаме заедно да намерим един инструмент, е, който да ни даде възможност да назърчаваме конкурентоспособността, е, ориентирана към специфичното употребление така че потребителят да, да е наясно с това на къде да ориентираме своето производство. Аз няма повече да спирам на този въпрос. Ще имаме други възможности да разговаряме, но има въпроси, които не са свързани тясно с механизма. До края на годината а и в средата на следващата година, когато ще се представи законодателния пакет, ще имаме възможност да говорим за механизмите и нека да видим какво точно искаме да постигнем с тези механизми. Благодаря ви за това, което казахте. Сега продължаваме около... Разполагаме с около 40 е, минути. Ето защо то ако дадем възможност, ако дадем по две минути, е, ще могат всички да се изкажат. Сега Джовани има думата. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар за това, което казахте. Искам да благодаря и на Джордж Лайн за блестящата е, работа, която свърши, за блестящия доклад. Позволете ми да в своето изказване да се спра предимно на някои аспекти, свързани с бюджета. От това, което чух от коментарите, реформата в обща сълскостопанска политика ще изиграе огромна роля. И, както знаете, в резултат на Лисабонския договор Европейския парламент е основният бюджетен орган. Това означава, че в че в парламента ще трябва да се гласува. Така че ако има глас против, това ще има решаващ глас. Що се отнася за средствата по ОСП след 2013 година, ще ни трябва нова многогодишна финансова рамка. Ние вече започнахме да говорим по старата рамка в средносрочния преглед. Тогава възникнаха няколко проблема. Мисля, че най-важното в този момент не е да говорим за сумата в новата общата сълскостопанска политика, а да, да се осъзнае в парламента новите цели. Какви са новите цели на ОСП? Не можем да започнем с парите за ОСП. Трябва да започнем с целите, които следва да се постигнат от новата обща сълскостопанска политика. И и на тази основа да поискаме съответна бюджетна подкрепа. И що се отнася до целите, аз чух Полош Сантош, който говори за финансовата рамка. Не можем да искаме същата сума, както в миналото. Трябва да се формулират целите и да се осигурят необходимите средства, за да могат тези цели да бъдат постигнати. В няколко части на доклада на господин Лайенс смятам, че трябва да се извадят някои твърдения, свързани с бюджета. Мисля, че на този първоначален етап в доклад по собствена инициатива не бива все още да се занимаваме с тези механизми. Накрая съм съгласен с комисаря, че трябва да започнем този дебат. Трябва да постигнем съгласие по целите и гражданите трябва да изразят съгласие с тези цели преди да предвидим средства. Парламентът много държи на този въпрос и тъй като той е основният бюджетен орган, ще намери средствата в многогодишната финансова рамка, така както се изисква от целите Стефан. Благодаря, господин председател. Аз най-напред искам да благодаря на комисаря за неговото присъствие. Искам да благодаря и на Джон Лайен за неговия доклад, който поставя началото на дебат. Споделям казаното от комисаря. Трябва да покажем, че селското стопанство е важно за гражданите. В противен случай, каквито и механизми да приемем, каквито и дебати да водим, ако гражданите не ги приемат, ми няма да има и бюджет. Ето защо ни трябва да приемем политически цели за ОСП и тези цели да са ясно разбираеми за всички граждани. В противен случай има опасност да загуби много. Това е първото. Второ, е, чух това, което каза комисаря. И там има нещо интересно и това е да се отчете най-сетне вътрешното разнообразие в селското стопанство в Европа. Няма да се позвам на предишния период, е, когато когато се смята, че има едно единствено селско стопанство, което е конкурентно способност. Отчитането на спецификата, на разнообразието и еднаквото значение, което се отдава на различните видове селско стопанство, това е важно. Това ще има последици, що се отнася до политиката. По-нататък, целите и по-конкретно екологичните аспекти, устойчивостта на селското стопанство. Това е в сърцевината на дебата. Изключително важен въпрос. В Страсбург се надявам да има голямо мнозинство за доклад, в който се гледа на селското стопанство като на набор от дейности, свързани и в това число свързани с борбата срещу климатичните промени. Това е задължително, за да могат гражданите да разберат за какво става дума в селското стопанство. Продоволствената сигурност. Трябва да трябва да направим така, че да, да, да осигурим продоволствие за гражданите. 80, 18 милиона в Европа страдат от недохранване. Често забравяме за съществуването на тези хора. Това е въпрос, който трябва да поставим на масата и сълскостопанската политика трябва да даде отговор на този проблем. По-нататък, по, както каза Джордж в своя доклад относно целите, аз бих формулирал три големи цели, три основни проблема на обща сълскостопанска политика. Първо, регулирането на пазарите и в доклада на Джордж Лайн се отива достатъчно далеч за това какво да се направи срещу колебливостта на цените, което доведе до сегашната криза. Второ, компенсирането. Съгласен съм с това, което е казано в доклада да видим какви са проблемите е, и пречките пред, европейската, пред европейско селско стопанство. Да не ста... Нека не се финансира е, компенсирането чрез съфинансиране. Третата, третият основен въпрос е, е възнагражденията за всички дейности и тук следва да включим и селското стопанство. Това са трите цели. Регулиране, компенсиране и възнаграждение. Това са, според мен, основните въпроси, основните теми на дебата. Що се отнася до регулирането, има, води се дебат, но трябва да се отиде по-далеч от това, което се предлага. В противен случай няма да можем да отговорим на очакванията на земеделските стопани, особено в контекста на сегашната криза, не само в областта на млеко, на млечния сектор, но също така и в производство на зърно и други области. Мисля, че трябва да има дискусии между нас. ще приключа с международния план. На трябва да кажем ясно, че Европа не може да продължава да преговаря да, да преговаря по отварянето на пазарите, когато тя иска да насърчава услугите и стоките на света. Не, не става дума за сетел, става дума за начина по който преговаряме в Европейския съюз, което е в ущърп на селското стопанство. Ето това трябва да се каже, ето това трябва да се защити, ако искаме да защитаваме а, обща европейска селскостопанска политика. и ИЦИАР Ерас Гарсия. Благодаря ви, господин комисар, за това, че ни давате възможност да говорим по този въпрос и евентуално да се обърнем към цялата общественост с тези наши притеснения. Благодаря и на докладчика. Джордж Лайан. Аз искам да го ви спомена нещо, което много често ми споменават и на мен селските стопания, именно, че искат отново да са конкурентно способни. Искат от нас, парламентаристите, да притиснем комисията и съвета за премахване на тези препятствия по техния път към способността. И за да постигнем това, трябва да преодолеем някои от препятствията, които днес тук очертахме. Като, например, какво, какви мерки трябва да въведем, за да могат селските стопани да бъдат договаряща страна в хранителната верига или как да се справят с нестабилността на селскостопанските цени или пък дали не можем да защитаваме в рамките на СТО нашата позиция относно изискванията за продоволствена сигурност, хуманно отношение към животните и така нататък. И на четвърто място двустранните договори, например, като този, който подписва подписахме наскоро с Марокко. Там, значи, няма никакви механизми, които да гарантират спазване на тези изисквания от страна на, третата, на трети страни. Аз знам, че тези трети страни систематично нарушават поетите ангажименти. Дали няма начин по който бихме могли да ги принудим да спазват това, което са поели като ангажимент в подписаните с нас договорености. Ето това са въпросите, които ми задават, въпросите, които значи аз ви задавам. И по въпроса за модулацията или модулирането след 2013 година, как ще се изразява това цифрово или по някакъв друг начин? Дали няма след 2013 година пак да говорим за стиснати и не стиснати държави членки? Благодаря. Марк Тарабела. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин комисаря, и на господин докладчика. Радвам се, че вие не сте комисар по а, селското стопанство, а комисар на селските стопани. Наистина, докладът на господин Лайен също е превъзходен подчертава, че селският стопанин е производител на обществени блага, че селското стопанство следва да се произвежда в а, границите на опазването на биологичното разнообразие, екологичните критерии и така нататък. В 19-та алинея обаче се изброяват някои недостатъци, като например нестабилността на цените и други фактори, но няма дадени рецепти за тяхното решаване. Господин комисар, обръщам се към а, вас, тъй като споменахте, че няма защо да чакаме до 2013 година за, за да разрешим проблемите на млекопроизводителите. Е, съгласен съм с това, но не само млекопроизводителите страдат, страдат производителите на житни култури, месопроизводителите и така нататък. Господин комисар, искам да попитам, вие като обществен фактор, възнамерявате ли да играете ролята на публичен регулатор на на пазарите, на цените, още от времената на стреза, още от самото начало на Европейския съюз, всичко е било ясно определено кой кога е регулирал, но така както стоят нещата днес в търсене на едно ново равновесие, смятам, че имаме нужда от предефиниране на ролята на обществения пазарен регулатор в и не, да не продължава тази фигура да бъде такава, каквато беше тя до сега. И сега Жозе Бове, вице-президент на нашата, заместник-председател на нашата комисия, има думата. Euh, да, благодаря и аз искам да взема отношение след изказванията на комисаря и на докладчика. Това, което е определено положително е, че се стремим към глобална позиция, към глобално виждане към, на бъдещето. Това е чудесно, това е прекрасно, но нека да не се връщаме към това, което вече преживяхме през 1991 година след доклада Макшари. На времето това бе огром, определено като огромен напредък е, и въздигнато в култ, поради това, че отговаря на изискванията и натежненията на селските стопани. Аз обаче си спомням, че това предизвика много брожение сред е, същите тези селски стопани в Европа, защото много от тях бяха разочаровани наистина гражданите трябва да бъдат привлечени и селските стопани, разбира се, да бъдат привлечени в дебатно, за да ни вярват, да вярват в този дебат, към който ги привличаме, трябва ние да ги убедим, трябва да ги мотивираме с нещо – Важно е да подчертаем на какво се основава ОСП. Говорим тук за 58 година и за стреза. Казваха, че на времето казвахме, че ОСП е начин за постигане на мира в Европа. И нека и днес да не забравяме сълскостопанската продукция, продоволствената сигурност, схранването, че са всъщност гаранция за мир, гаранция за независимост и суверенност спрямо трети страни. И наистина това се очаква от нас, а именно, че европейската политика да не върви срещу течението и срещу интересите на другите съскостопански политики на другите части на света. Разбира се, съскостопанската политика е свързана с градоустройството, с териториалното устройство изобщо, както и с подпомагането на развитието, на развитието на трети държави. Ето, към това се стреми и СТО не съм първият, който подчертава ролята на СТО в този смисъл. Така че не бива да се стремим да разтрогваме международните споразумения, а по-скоро да ги заздравяваме с нови елементи, с нови стълбове около които днес се гради ценообразуването, например в областта на селското стопанство. Цените в селско, европейското селско стопанство днес са цените на световните пазари. Те обаче нямат никаква реална економическа стойност, не отразяват селскостопанската костуема цена, а са по-скоро резултат от спекулации. И така, нека отново да преддефинираме нашите взаимоотношения с СТО именно под, то, от гледна точка на това, което ви изложих. И тук отново ще се върнем към връзката между ОСП с изхранването и мира. И в заключение, един въпрос, който никой не зададе до момента, е за поземлената собственост, за достъпа до собственост, опазването на тази земя за бъдещите поколения. Трябва Европа да е в състояние да гарантира на младите поколения да имат достъп до такава земеделска силско-стопанска собственост на първо място и след това да ги закриля пред попълзновенията на градското разрастване. Благодаря. За да могат всички да се изкажат, трябва да се говори по-кратко. Вие сте абсолютно прав. Нашите аргументи са твърде различни. Няма пълно единство Ще по бъдещето на обща селскостопанска политика. Например, пазара на екологичните и социални обществени блага. Това е изключително важен и убедителен аргумент, но той не е измерим. Няма изчисление за това каква ще бъде ползата за обществото от това, което произвеждат земеделските стопани. Това е сериозен проблем. Не знаем нито какви са цените, нито разходите в повечето случаи. Не знаем какви, каква е цената на екологичните и социални обществени блага. В първия вариант на стратегията 2020 година не се казва нищо за обща сълскостопанска политика. Трябва да убедим Европейската комисия, господин Баросо, министрите на финансите. Трябва да приведем своите ценности в съответствие с зелената економика, с новите цели, формулирани от господин Барозо, това е още една много важна задача. Има и още един друг важен въпрос, господин комисар. Това е наваксването от страна на новите държави членки. Вие говорихте за разнообразието вътре в една общност от 27 държави членки, но от 2013 година новите държави членки няма да са в състояние да наваксат. Ще има ли възможност след това, това да стане? И един конкретен въпрос. Защо Европейската комисия започна процедура а, срещу Европейския съвет пред съвета за забраната за закупуване не reçoivent une prolongation de l'intérêt в новите държави членки, ако, ако не бъдат предвидени съответните процедури, ще има много сериозни последици. Каква е причината за това дело заведено от комисията? Не разбирам логиката му. Благодаря, госпожа Деланш. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин комисаря за неговото присъствие. Благодаря и на колегата за доклада. Всички основни елементи са включени. Не често съм съгласна с първия оратор на Зелените, който извлече малко прекомерно оптимистични заключения за това, че ОСП е постигнала целите свързани с зеленото развитие няколко забележки. За един либерал думата новаторство се появява малко късно в доклада. Може би това е разликата между холандските либерали и английските либерали. И искам да, бъда, да кажа нещо по-конкретно за промените в климата. Вие подчертахте значението на почвите и задължителните показатели за намаляване на емисиите. Това обаче не е достатъчно, защото с тези сълскостопански сектори, които са интензивни, играят също много важна роля. Например, парниците в моята страна и с ваше одобрение – аз мисля, че ние трябва да включим и другите сектори. Съгласен съм с вас по, по въпроса за обективните критерии. Структурата на разходите е също много важен въпрос. И ще още един път ще попитам Европейската комисия за пилотния проект, за който Европейския парламент помоли, ние помолихме да се приемат обективни критерии в този дебат. Знаехме, че дебатът предстои, ние поискахме а, проучване или а, предварителен проект. Попитах няколко пъти комисията, но всеки път ме гледат оплашено. Надявам се, че сега Европейската комисия няма отново да ми кажем и по-късно ще се свържем с вас. Два въпроса за пояснение към докладчика. Първо, вие казахте, че ОСП трябва да бъде поставена в контекста на многофункционална хранителна политика. Какви са другите елементи на тази хранителна политика или искате да заместите ОСП с политика за храните? На мен не ми е ясно. Последния въпрос. Когато прекратим историческите плащания, възниква и един проблем – мисля, че и в Англия, тогава, когато се отдалечим от историческите плащания, нараства неимоверно броят на хората, които искат плащания, защото всеки заможен а, заболекар с земя изведнъж става фермер и започва да отглежда шетландски понита. Те са прекрасни, но те не участват в производство на храна. Така че как след като премахнем историческите плащания, да направим така, че плащания да останат свързани с производство на храна. Извинявайте, че бях толкова дълга. Колегата Шмидт. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък, защото Искам да поздравя шотландския си колега, макар че не ми е колега по група. Има е, имам някои несъгласия. Ще започна се на оплакване. Много е разочароващо, че Комисията по развитие отказа да излезе със становище по този доклад и аз смятам, че обща сълскостопанска политика и нейната реформа е от значение за международното развитие. Мисля, че би трябвало да се повдигне този въпрос. Бих погледнал значението на AFL има географска специфика, която ОСП не отчита. Не е необходимо да напомням на Джордж, че, регионал, че процеса на взимане на решение на регионално ниво също трябва да се отчете. Регионалните власти не се припокриват с, държа, с национални власти. Мисля, че когато говорим за сълскостопански бюджет, който е под натиск на растващо население, промени в климата, не можем да си позволим да подкрепяме производство, което не е свързано с храна. ОСП е политика за подкрепа на производство на храна. В противен случай ще има неефективно използване на обществени средства. Това означава дървета, тютюн и така нататък. Това е свързано с селските райони, но не е храна. И не смятам, че трябва да се включва в области, които получават подпомагане. Ние трябва да сме сигурни, очевидно е, че бюджета на ОСП е подложен на натиск. И ако продължаваме да добавяме цели, ще се опитаме да постигнем всичко, без да постигнем в крайна сметка нищо. Необходими са ресурси, за да, за, за да защитим бюджета. Ние в нашата комисия трябва да започнем да се занимаваме с структурните фондове за зеления растеж, а не да отклоняваме допълнително бюджета за ОСП. Благодаря, годин комисар. Благодаря ви за присъствието тук. Искам да благодаря на докладчика и да го поздравя. Е, искам да повторя казаното от е, комисаря. Е, днес и по време на изслушването, както и по други поводи. Мисля, че най- забележителното, което чухме днес е думата трябва. Трябва да направим това, трябва да обърнем внимание на това. Е, е задължението е, едва ли е, е най-подходящото. Не ни оказвате обаче как да се направи. Дойде времето, вие, господин комисар, да дадете отговор на някои въпроси, не само да казвате какво трябва да се направи, да се отговори на фермерите, след това да се представят отговорите за дебата има огромен брой експерти и тук, и в Европейската комисия, които са в състояние да направят оценка на тези решения. Фермерите би трябвало да могат да участват в тези дебати, но аз не очаквам, но аз не смятам, че моя съсед или баща ми или дядо ми трябва да ми казва какво да се прави в областта на реформата на ОСП. Всичко това, което чухме от вас е, че трябва да променим нещата, но как да стане това? Така че аз имам един съвсем конкретен въпрос. Вие казахте, господин комисар, в вашето експозе, че трябва да постигнем ситуация, в която плащанията са справедливо разпределени, но въпросът е как да стане това. Да, ние искаме справедливост е, и разполагаме с е, бюджет, при това доста значителен. Бих, искал, бих искал да си остане такъв. Как ще направите това? И един много конкретен въпрос. Как ще го направите? дали да обвържем плащанията с площ, хектари и да осигурим подкрепа за фермерите, които произвеждат окологосъобразна процедура. Какви са вашите предложения? Мисля, че е крайно време да обсъдим някои конкретни мерки. Много политици и експерти обсъждат въпроса, чухме много предложения. Историята ни е научила на много, не само в селското стопанство, но и в индустрията. Историята ни учи, че всяка че и най-голямата сума пари може да се прахоса за безсмислени дейности. Понякога обаче с по-скромни средства, ако бъдат управлявани разумно, може да се изгради е, свръха сила. Това може да стане с селското стопанство, независимо от е, сложната ситуация, така че да, аз съм за много пари в бюджета, аз съм за голям бюджет за ОСП, но съм до... но аз подкрепям в още по-голяма степен ефективното управление на ресурсите говорим за преразпределението на средствата в общата хазна. Трябва да се каже, че няма пълна справедливост. Аз не знам какъв е процента на справедливост, но трябва да обсъдим как да разпределим средствата. В противен случай ще се окажем в ситуация, в която непрекъснато ще искаме още и още пари е, само, че въпрос, основният въпрос е как и това е въпросът ми към вас. Си препари, Auken. Е, godātais komisāra kungs, es vēlos jums pateikties par jūsu klātbūtni komitejas sēdē. Tāpat arī e, es gribu izteikt savu atzinību. Уважаеми господин комисар, искам да благодаря за това, че дойдохте на нашето заседание. Искам да говоря английски, за да не се загуби нещо при превода. Сещам се с много латвийски фермери и това, което ще чуя тук, ще докладвам на тях. Нашите фермери се радват на този консенсус за преките плащания, които според тях трябва да преминат от тази историческа, системата на историческите данни към една нова система. Остават си обаче неразрешени въпроси. Говори се за преходен период, който ще бъде до 2020 година, за да може да бъдат коригирани параметрите. Хората, не само в Латвия, във всички нови държави членки, получават много по-малко пряка помощ и не искат такъв дълъг преход. Както знаете, временните неща са най-постоянни и затова те постоянно изискват да има справедливо третиране на всички фермери от началото на следващия бюджетен период. Сега не става дума за по-голяма пряка помощ от бюджета на Европейския съюз. Не. Става дума за равно третиране в една справедлива и почтена система. Дори и това да значи по-малко в абсолютни стойности. Те говорят за това да се извлича повече полза от парите на дънакоплатеца и да има по-равни условия за конкуренция в целия Европейски съюз. Аз съм политик и като такава зная, че нито една политика, особено политика на промени, не може да бъде въведена от днес за утре. За това всеки един преходен период би трябвало да води до една справедлива система, която да доведе до една обща европейска земеделска политика. Само една такава цел би била подкрепена от большинството европейски а, граждани. Нашите граждани не искат да има връщане към обвързаните плащания. Казват, че промяната трябва да бъде цялостна и тя трябва да бъде откъсната от производството, без национално съфинансиране. И накрая нашите фермери смятат, че принципът на модулирането не трябва да бъде част от бъдещето на ОСП, защото той води до запазване на съществуващите, не, съществуваща система на несправедливост между отделните държави членки. Председателят, следващия оратор, моля спазвайте времето си. Ираче Гарсия Перес. Thank you, uh, Mr. Uh, President, and uh, thank Госпожа Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Радвам се, че вярвате на една силна ОСП, която ще доведе нашата политика до бъдещето. И аз лично смятам, че трябва един разумен бюджет, който да бъде основен за постигането на това. До известна степен говорихте на въпроса, който исках да задам. И той е свързан с млечните квоти. Много фермери в Северна Ирландия бяха изправени под голям натиск в този сектор. И последната година в Северна Ирландия имахме най-низките цени на млякото, откакто изобщо се помним. По-рано казахте, че според вас трябва да се запазят пазарните мерки, за да се е, коригира тази колебливост на цените, но аз искам да ви призова за спешни мерки по отношение на млечния сектор, защото според мен това е изключително важно. Много фермери не могат да продължат да работят в този цикъл на високи е, покачвания и ниски спадове, защото има нужда да има ОСП, ако хората могат да извлечат полза от нея. Сега по отношение на доклад на господин Лайенс. Благодаря за този доклад. Бе похвален доста от колегите но има голяма несигурност за фермерите, особено тези в Северна Ирландия. Ако се въведе една система за плащане на площа при фиксирана ставка, това ще окаже огромно въздействие в Северна Ирландия. Джордж дойде при нас в Северна Ирландия, видя, че един от големите проблеми, що се отнася до депата за ОСП, е въпроса за активното земеделско стопанство и как се свързва това с производството на хранителни стоки а не само с ползването на земята или земеползването. Това, което ни притеснява също така е съфинансирането, което може да се окаже голям проблем и да се създаде е, да се създадат, извинете, големи възможности за неравнопоставеност между фермерите. Както знаете, обаче малките камъни обръщат колата и в крайна сметка има време да ги изпипаме тези дребни детайли и да проведем този дебат и да продължим не само тук в парламента, но и в Уестминстър с колегите там. Благодаря. E и сега, госпожа Гарсия Перес, наистина. Да, благодаря, господин председател. И аз започвам с повторение на благодарностите към господин комисаря и към колегата Лайън за това, че започнаха този толкова интересен дебат. Аз освен това смятам, че дебатът отразява тежненията, които изпитват сълскостопанския сектор в Европа изобщо. Кризата се шири навсякъде, а земеделците и животновъдите по-специално очакват от нас, от евроинституциите, от Еврокомисията и от Европарламента да сме на висотата на отговорите, които те очакват от нас на съществуващите предизвикателства изобщо. Тези предизвикателства са ясни и в на днешното заседание всъщност стана ясно кои са тези предизвикателства. Трудовата заетост, борбата против климатичното изменение. С други думи, предизвикателствата са ясни, отговорите се очакват. Очакват ги европейските селски стопани, които определено не са наясно с това какво ще се случи с тях в бъдеще. Директните плащания директните плащания и това как те ще се вместят в новата структура на ОСП след 2013 година. Какви ще бъдат пазарните механизми, които ще приложим, как, на каква основа ще поставим взаимоотношения, така, щото да има повече равновесие в хранителната верига. Това е свързано, разбира се, не само с, с директните плащания, а изобщо с, с търсенето на начин да се постигне повече баланс от началото до края на хранителната верига. В заключение искам да ви попитам, господин комисар, посочихте в началото на изказването си, че вашата цел е стратегията 2020 и на един от последните европейски съвети именно това бе поставено на дневен ред. Как може ОСП да способства за постигането на целите на Европа 2020? Вие как смятате? Как ще подпомогне ОСП постигането на тези цели. Благодаря. Магине сега. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за дискусията, както и на господина комисаря. Беше много интересна, на високо ниво. Но ако бях ферма щях да задам конкретния въпрос. Разбират ли от това замеделците какво ще правим? А то е ясно, че не се разбира. А, така че, ако ни слушат фермерите днес, може да разберат, че няма никаква яснота. И комисията е права, че трябва да се бърза бавно и да се обмислят нещата. Това, което искам да отбележа от вашето изказване, е свързано с публичните консултации. Мене малко ме притеснява прекомерните публични консултации без насока, без указания, защото хората преди да участват в един дебат трябва да бъдат информирани на къде сме тръгнали. И това, което ме притеснява при нашите потребители е, че имаме висококачествена храна, те разбират нашите земеделски стопани и трудностите, които те срещат. Така че ще ми е интересно да чуя какво ще кажат гражданите по време на тези консултации. Иска ми се обаче Европейската комисия да има по-добри инструменти да предвижда бъдещето. Защото, а, що се отнася до увеличаването на цените, след това имаше спад на цените, след това пак имаше увеличение. Експертите нищо не казаха по този въпрос, така че трябва нещо да се направи по отношение на анализа. Има един друг въпрос, който ме интересува, който ще се появи като заглавие в по-нататък на годин, през годината. Говори се за разпределение при производителите и един вид, предполагам, че медиите ще кажат кой какво ще получи. Та, ако ще преминаваме към една система, при която се плаща за публични услуги и стоки, то тогава какво ще бъде разпределението? Големите производители получават по-големите плащания, поради това, че разчитаме на исторически данни. А пък големите фермери ще предоставят повече а, стоки, ще получават също по-големи плащания, а по-малките по-малко. Може ли комисията да го анализира а, при различните альтернативи? Докладът на Джордж Лайън той е добър. Хубаво е, че не е много конкретен, но залага добри принципи. Може нещата да не се изяснат днес, но 45-ти параграф се говори а, за поддръжка на бюджета, а 57 и 58 пък говорят за увеличаване на бюджета по някои мерки, така че трябва да се види как се стиковат те. По а, биогоривата, чудесна идеята, обаче държавите членки не се интересуват от това за да има яснота за фермерите, Европейската комисия трябва да се произнесе. Знам, че нямам време, господин председател, съвсем накратко. Фермерите получават много ниска цена за това, което произвеждат. И ако потребителите ни я плащат, то тогава трябва друг механизъм да намерим да ги подпомагаме, за да се заплати тази разлика думата зелено стана златна. Всички я използваме и я подмятаме. Хайде да не казваме, че всичко зелено е прекрасно. И когато говорим за зелени инициативи, нека да не забравяме, че в миналото доста зелени инициативи пообъркахме. Господин Анели, за една минута след това, защото иначе няма да успеем да свършим. Благодаря, господин председателю. Искам да говоря за нещо конкретно. До момента това не бе споменато. Докладът на господин Лайен е чудесен. Той взема предвид много от характеристиките на европейския земеделски модел, но той не споменава факта, че Южна Европа е в по-специална ситуация, особено що се отнася до климатичните изменения. Според Европейската комисия в Южна Европа ще има сериозни проблеми. Знаете, че дейностите, които се предоставят като альтернативи на земеделското стопанство, ще намалеят поради промененията в климата. Например, говореше се за зимен туризъм и така нататък, който да се развива, но климата се променя. Така че трябва да внимаваме в това отношение, тъй като това означава, че определени зони няма как да диверсифицират приходите си, които биха им помогнали да се справят с климатичните изменения, а и не могат да се обърнат към производство на публични стоки, защото, както казахме, трябва да бъде възнаградено произвеждането на такива стоки. Климатичните изменения ще попречат на определени зони да имат устойчивост и економически и социално. Трябва да работим по този въпрос, защото от друга страна, както знаете, има обезлесяване, което води до пустинни зони. Как можем да постигнем всичко това, без да изкривяваме пазара, и без да отнемаме на тези региони възможността да станат устойчиви региони. Съфинансиране ли ще търсим, общностния бюджет ли ще използваме, дали ще се плащат компенсации на тези региони, защото ще се приеме, че те са просто ощетени. Не знам как ще подходим. Какви, за какви дейности говорим, когато говорим за диверсификация и как ще ги подкрепим. И последния оратор за една минута. Господин комисар спомена климатичните изменения 10 пъти. Това ме разочарова. Последните две зими, като ги погледнем, вижте какво става в много други райони. И ако правим такива заключения, никак няма да е лесно на фермерите. Освен, че те са добрите, защото имат зелената трева и дърветата, които поглъщат CO2, но от друга страна пък казваме, че не трябва да едем месо, царевица, соя. До кога ще слушате всички тези хора, които ви излагат такива идеи? Благодаря, казва председателя. И сега Рейна за една минута. Днес чухме, че ОСП трябва да отговори на изискванията на обществото. Това е много висока цел. Звучи добре, но тук се крият големи опасности. Тоест, ще се отдалечаваме от традиционното фармерство и ще отиваме в друга посока. Трябва да внимаваме, за да не изгубим връзка с това, което наистина може да бъде постигнато в земеделието. Земеделските стопани трябва да получат една възможност да си вършат работа така, както знаят. И ето, за това не виждаме голямата картина, а виждаме дребните подробности. Последният оратор Сикарески. А, само два коментара. Извинете, господин Сикерски. Имаше много постижения на ОСП последните години и не трябва да ги пренебрегваме. Има нужда от реформа, има нужда от модернизиране на европейското земеделие и за това аз приветствам говоренето за промяна, но от друга страна да не забравяме постиженията си от миналото. Още нещо искам да кажа. Питам се, имаме ли консенсус между отделните държави членки и отделните страни? Консенсус подобен на този – има ли консенсус, посредством който да подходим към фермерите, защото фермерите задават конкретни въпроси и искат отговори. Bene, grazie. A questo punto abbiamo eh, qualche minuto a George Lyon, naturalmente. Да, сега ще дадем една-две минути на докладчика, това е повече от ясно, няма да може да отговори на всичко и това е ясно, но поне за минута-две да направи обобщение, просто защото имаме още една точка от дневния ред. И накрая ще дам думата за заключителни бележки на господин комисаря, господин, господин Лайон. Най-напред искам да благодаря на всичките си колеги за участието им в дебата. Има много области, в които има съгласи, други области, в които очевидно трябва да се водят допълнителни дискусии. Би трябвало да поясня един-два въпроса. Естер Делонг попита За гола земя. Има огромни площи, uh, които са незасети и ако използваме а, uh, единната система за плащане на площ, ще има проблеми. Освен това, как, какви ще са последиците от, от включването на фермери, аматьори в системите за плащания. Още един въпрос за повдигнато от госпожа Канети. Тя се притесняваше от историческите плащания. Всъщност това, е, това се отнася за историческите плащания, а не за бюджета. In the old member states, from historical to area-based payment systems, I was referring to. So, just a point of clarification. So, I... Аз ще се радвам дебата да продължи. Благодаря на колегите за конструктивните изказвания и се надявам, че ще успеем да постигнем съгласие, за да може нашата комисия да говори с авторитетен глас по въпроса на общата селскостопанска политика. Благодаря, Джордж. Благодаря за краткостта. Искам да напомня на всички ви. Ще дам думата на господин Чолос. Датата за представяне на, за внасяне на измененията по доклада Джордж Лайнс е 27 април. Ясно е, че очакваме много изменения. И с голямо удоволствие давам думата на господин Чолус, като му благодаря още един път. И разбира се, искам да изразя а, възхищението си от а, работата, която а, се върши под негово ръководство. Работа, която е много важна за бъдещето обща селскостопанска политика. Аз разбирам, няма да правя заключения тъй като това е само един етап от а, дебата. А, ще се води дебати в пленарна зала, както казах, аз ценя високо извършената работа. А, без съмнение, тя ще спечели допълнително от измененията, които ще бъдат внесени. Както виждате, вече има различни становища по една тема, която е толкова важна и това различие е вътре във вашата комисия. Представете си колко трудно ще бъде на комисията да представи нещо, което е вътрешно логично и свързано. Трябва да се отчете разнообразието на гледни точки, заедно с това да се следва една а, вътрешна логика. А, госпожа Магинес настоява комисията да бъде по-ясна и да задава ясна посока. Аз съм съгласен, че комисията трябва да изиграе своята роля от тази гледна точка. Ако обаче задаваме твърде точна насока на дебата, ми няма да остане никаква възможност за отклонение от тази линия. Когато аз вече започнах да размишлявам по въпросите и то още преди изслушването. Смятам обаче, че да се дават много бързо, много точни отговори, е, няма да дадем възможност да, из, да се изкажат гражданите, които могат да дадат ценен принос. Ето защо този дебат е много важен за мен. Той, той не осложнява нещата, а по-скоро ни дава възможност да прецизираме темите. Сега да отговоря на въпросите и на коментарите по преките помощи. Какъв, какъв, какъв тип критерии да, извинявайте, как да преразпределяме пряката помощ. аз бих казал, че въпросът трябва да бъде зададен последния начин. Защо трябва да се дават преки помощи? След това да видим как. Но най-напред трябва да видим защо. Този въпрос не е ясен. Ако нямаме ясен а, отговор, ще ни бъде трудно да обосновем пряката помощ пред данакоплаците, които не разбират защо даваме пряка помощ. Аз не знам колко души разбират защо се дава тази помощ и каква основа се преразпределя. Трябва да видим какви цели искаме да постигнем с тази пряка помощ и след това ще видим по какъв начин да осигурим нейното преразпределение. Въпросите, които не са свързани с дебата по бъдещето на ПАК, но все пак имащи отношение към нея. Това са двустранните преговори, споразуменията с трети страни и как да се контролира вноса на продукти. Мисля, че госпожа Еванс Гарсия повдигна този въпрос. Е, двустранните споразумения, в това число и с Средиземноморския регион, се водят и за и за пловете и зеленчуците се е определена цена, която осигурява защита. Но проверката на границата е задача на държавите членки. Националните органи са онези, които трябва да осигуряват изпълнението на общностните власти. Испанските власти разполагат с инструменти за тази цел, както и другите държави членки, просто трябва да прилагат. Euh, и така, сега по въпроса за равновесието в хранителната верига, въпрос, който повдигна госпожа Гарсия Перес, наистина това е предмет на специални регламенти които разбира се могат да бъдат обогатени и ще бъдат обогатени в резултат на работата на групата по, на високо равнище и ще се представим пред вас с конкретни предложения преди да започнем работа по реформата на ОСП 2013 година. По този начин ще се опитаме да отговорим на въпросите. А сега в отговор на един конкретен въпрос, поставен от господин Тарабела, за механизмите, които съществуват в момента, определено ще се опитаме да ги използваме ефикасно, но пък същевременно няма да изчерпваме всичко, в краткосрочния план, а ще търсим по-добра ефикасност на тяхното действие в средносрочния план. Минавам към следващия въпрос въпроса на господин Табаджи, наистина знаем, че Еврокомисията е пазител на учредителните договори. Тя трябва да подпомага парламента в работата му, а и държавите членки да следи, защото европейското законодателство се прилага на практика. Разбира се, не всичко, което е свързано с селското стопанство, принадлежи на моя портфел. Някои части се застъпват от вътрешния пазар. Наистина, от правна гледна точка, комисията трябва да действа, защото в противен случай просто не би изпълнила заданието си да бъде пазител на договорите. Вече има юридически текстове, съществуващи от и касаещи се до свободното движение на стоки и услуги. И именно тук може и ще се намеси комисията. И е така, мисля, че изчерпих списъка, който си бях записал. Казах вече, че едва ли ще бъдат изчерпателни отговорите ми, но това не е последното ми посещение. Ще идвам често ще продължаваме обсъжданията. Надявам се, че и вие ще присъствате на конференцията, която организираме за юли месец, за да видим как бихме могли да намерим заедно отговор на въпросите, които днес поставихме пак заедно. Благодаря за зададените въпроси. Оставам на ваше разположение и за бъдещи отговори, ако има такива. Благодаря. Благодаря, Дачен. Само за няколко секунди прекъсвам. След това ни предстои последната точка от дневния ред – контрол от страна на държавите шенки върху упражняването на изпълнителните правомощи от страна на комисията. Съвсем набързо ще го разгледаме, но след една минута. Iniziamo. Vi chiedo scusa, ma abbiamo i minuti contati. Dopo abbiamo la riunione di... Извинявайте, но разполагаме с а, много малко време. Като имам предвид, че и координаторите трябва да се срещнат. Онлайн, Abbiamo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Vi... И така, последната точка от дневния ред. Ще ви помоля за малко търпение, особено координаторите, които трябва да останат след края на заседанието. Както знаете, ние трябва да излезем с становище за изпълнението и приложението на Лисабонския договор по отношение на член 121 от договора за преминаване от старата процедура по комитология към новите правила, предвидени от договора. Това са правилата, свързани с е, изпълнителните дейности. Въпросът е изключително важен. разполагаме с три дни до 15 април за внасяне на изменения. Съвсем накратко ще разгледам с влизането в сила на Лисабонския договор Европейският парламент вече разполага с пълни законодателни правомощия в областта на селското стопанство. Ние посочваме, че сме съзаконодателен орган, абсолютно равнопоставен с Европейския съвет. Лисабонския договор примени из основи начинът по който работи Европейската комисия. Особено, що се отнася до така наречената процедура по комитология. Тази процедура ще се замени с делегирани или изпълнителни актове по член 291. Делегираните актове могат винаги да бъдат спрени от Европейския парламент или съвета, който може да отнеме делегираните правомощия на комисията. Изпълнителните актове не, поз... не дават на Европейския парламент възможности да предприемат действия. Следва да подчертаем, че общата сълскостопанска политика е свързана с огромното мнозинство комитологични процедури. През 2006 година комисията одобри 1566 такива акта. Така че ще бъдат прияти много разпоредби, без да може парламентът да се намеси. И разпоредбите в ОСП се определят в съответствие с така наречената управленска процедура. Е, квалифицирано мнозинство от държавите членки е, трябва да се произнесе в полза на предложение. Предложението на комисията да е, регулира изпълнителните актове и тук слушайте много внимателно. Предложението от комисията да регулира изпълнителните актове допуска автоматично преминаване от сегашната управленска система към изпълнителни актове. И аз мисля, че тази автоматична, автоматична система не е приемлива за нашата комисия, тъй като ще лиши парламента от правомощията му и ще бъде насочена против обща сълскостопанска политика така че някои управленски процедури в ОСП могат да бъдат подобни на изпълнителните актове и с тях парламентът бива лишен от своите правомощия. В заключение, като имаме предвид големия брой актове и сложната процедура, по която се решава каква е разликата между делегираните актове, където парламентът може да има вето, и изпълнителните актове, в които парламентът няма вето, разговорите с комисията и с законодателя трябва да се водят в зависимост от всеки конкретен случай, вместо да се, да се превръщат автоматично в изпълнителни актове. В моето предложение аз мятам, че трябва да се заличи член 10 от предложението на комисията и да се Европейската комисия трябва максимално бързо да внесе правни предложения за одобрение без закъснение и парламентът трябва да може да запази съществуващите си права в съответствие с комитологичните актове, свързани с конкретни процедури, в съответствие с процедурата съвместно взимане на решения с достъп до съответния достъп до информация. Мисля, че представител, че парламента трябва да има достъп до представители на държавите членки, така както беше с групата на високо равнище за млякото, където нашата комисия участва и като съ законодател Европейският парламент с съветът за да могат да се противопоставят на изпълнителни актове, които биха противоречали на смисъла на Лисабонския договор. Възоснова на предложението на комисията, изпълнителните актове за ОСП трябва да се одобряват с процедура за парламентарен контрол, подобно на регулаторната процедура по старата система. И аз мисля, че следва да се че използването на консултативна процедура, която дава повече правомощия на комисията или пък процедурата, която предвижда повече права за Европейския парламент. С това становище ние искаме да искаме да поставим акцент върху факта, че трябва да могат да се използват новите правомощия по Лисабонския договор в областта на селското стопанство. Комисията не може да продължава да взима решения по ОСП без демократичния контрол, осъществяван от Европейския парламент. Това е моето проекто становище. Разбира се, Разполагаме с 3 дни до 15 април, 12 часа на обяд за внасяне на изменения. Не смятам, че има нужда от дебат. Смятам, че беше необходимо да се обърне внимание на този въпрос, тъй като не бива да допускаме автоматично преминаваме към изпълнителните актове. Разбира се, ще ви дам думата, ако желаете. Ok, intanto do la parola ad Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, lieber Paolo. Ich kann... Благодаря. Пауло, съвсем накратичко. Моята е, група ще ви подкрепи напълно. Ще ви подкрепим и ще подкрепим вашето становище. Лишка Пулашанташ, благодаря. Аз поддържам поддържам вашето становище от името на социалистите и демократите. Благодаря. че... Благодаря. Разбира се, че ще има и гласуване. Не знам дали Европейската комисия иска думата. Имате думата. Една минута, моля ви, защото има среща на координаторите. Ало? Ouais. Euh, monsieur le Président, merci beaucoup. Euh, je suis très prêt. Много благодаря, господин председател. И аз ще съм много кратък по член 10. И тук има недоразумение малко. Искам да поясня каква е целта на този този член 10 за автоматично преминаване от стария към новия режим в никакъв случай не иска да постави под съмнение правомощията на парламента при преминаването от делегирани към изпълнителни актове в светлината на новия договор наистина има правомощия, които трябва да принадлежат към тази система на изпълнителните актове. Това е така по принцип, но не е това, кое, за което става дума в 10 член. Тук става дума за прехвърлянето на вече съществуващите комитети в нова подредба, за да избегнем просто един преходен какофоничен период на стара комитология, преходна комитология и бъдеща такава. Това е по-скоро целта на 10 член. Моля ви да не предлагате заличаване на този член 10, просто защото става дума за две различни неща. От едната страна техническо хармонизиране, за да се избегне хаоса и от друга страна политическо желание за хармонизиране, което евентуално ще бъде подложено на политическо обсъждане, за да се види кое е делегиран акт, кое е изпълнителен акт. Благодаря. Благодаря на комисията за това уточнение. Очевидно, пренаписването на 10 член, за да се избегне това объркване в смисъла на Лисабонския договор, ще е необходимо, без да се отнема възможността на Европейския парламент да излезе с становище. Това би било изключително полезно, наистина. Така че очакваме да бъде преформулиран този параграф. Няма други въпроси, като че ли помислете ще гласуваме на следващото си заседание. Закривам заседанието. Може ли да помоля координаторите да останат? Е, съвсем накратичко ще говорим без превод. Prossima riunione 3-4 maggio, eh?